Signore e signori, buongiorno. Vi chiedo cortesemente di prendere... Госпожи и господа, добър ден. Искам да ви помоля да заемете местата си. Да, dare inizio ai lavori. Дой... За да започнем работа. Сенти, он. Е, Искам да приветствам всички ви с добре дошли. Особено се радвам да поздравя нашите гости, които днес ще се изкажат. Искам да благодаря на госпожа Вивиан Рединг, заместник-председател на комисията. Дължим на нея благодарност за тази инициатива. която се радва на пълната подкрепа на Европейската комисия, както и на Европейския парламент, представляван в случая от Комисията по петиции, която представлявам и председателствам. Без по-нататъчно забавене давам думата на госпожа Ревен. Благодаря много, госпожа Мацони, госпожи и господа. Много се радвам да ви кажа добре дошли на семинар, който според мен ще бъде много важен за нашите граждани. Тъй като вие знаете, че новия договор от Лисабон е, внесе революция в изработването на политиката на Европейския съюз, поставяйки в нейния център гражданина и превръщайки хартата за основните права в Съюза в задължителен акт. Това означава, че хартата трябва да пронизва всички политики, разработвани от Европейския съюз, а и държавите членки винаги трябва да се съобразяват с нея, когато въвеждат актовете на съюза е, в своето национално законодателство. Тоест, хартата е нашата харта на правата. Тя се корени е, в фундаменталните ценности на Европейския съюз и неговите граждани и гарантира най-ценните права и свободи. Тя е създадена като акт, който позволява на хората ефективно да се ползват от правата на човека във всички хипотези, попадащи по действието на общностното право. Тя е жив акт, който трябва да бъде претворяван на практика ежедневно от институциите, от държавите членки, когато те прилагат и въвеждат общностното право, както и от съдилищата на държавите членки, когато те прилагат това право. Затова през 2010 година комисията прие стратегия за резултатното изпълнение на хартата. Целта е ние като съюз да дадем пример. Да използваме тази харта не само за хората, които живеят в Съюза, но и за изграждане на доверие между държавите членки и за генериране на обществено доверие към нашата политика и начина по който я провеждаме. Приоритет на комисията е да гарантира зачитане на хартата на всеки етап от законотворчеството в Европейския съюз. От деня, в който комисията започва да изготвя нормативния си проект, до внасянето на изменения в парламента и в съвета и чак до деня, в който нашите проекти се превърнат в нормативен акт въвеждан и прилаган от държавите членки и чието прилагане и въвеждане се контролира от Европейската комисия. Значи на всички тези етапи основните права трябва да бъдат съблюдавани. Интересите на хората и очакванията им във връзка с прилагането на хартата са огромни. Това е потвърдено от годишния доклад за прилагането на хартата за основните права, обнародван през март месец тази година. Целта на този доклад бе да очертае постигнатия напредък прилагането на хартата и да даде информация за това как комисията, другите институции държавите членки са се справили с прилагането им. Интересно е да се знае, че в доклада е, се визират е, многото писма, големия брой писма, които комисията получава от е, обществото, от хора в нашите държави членки във връзка с прилагането на хартата. Тоест има голям интерес към нейното прилагане, но има и проблеми, защото три четвърти от е, тези писма засягат сфери извън е, компетентността на Европейския съюз. Е, значи има много голямо неразбиране на целите на хартата и неразбиране на компетенциите, на правомощията, предоставени на Европейската комисия и на другите институции и органи на Съюза. Всъщност, депутатите в тази зала знаят, че хартата не се прилага към всички възможни хипотези, в които в някоя държава членка става дума за основни права. Тя се прилага само когато една държава членка въвежда и прилага правото на Съюза. И хартата не позволява на Европейската комисия генерално да се намесва в случаите на нарушения на основни права. Това е основен момент, който обягва на хората. Това недоразумение бе потвърдено от е, анализ, извършен от Европейския омбудсман. Той установи, че 72% от европейските граждани просто не разбират е, или е, не се чувстват добре осведомени е, за съдържанието, прилагането и последиците от прилагането на хартата. И госпожи и господа, именно това е една от причините да се съберем днес тук. Мисля, всички сме съгласни, че е, това положение не може да бъде удовлетворително. За да намалим е, забавенията при упражняването на основните права, Националните органи, е, институциите на Европейския съюз, всички трябва да направим общи усилия, да положим общи усилия, за да уведомим гражданите, да ги осведомим по-общо за това кога се прилага и кога не се прилага хартата. Това е общо задължение на всички ни. Като казвам всички, имам предвид институциите и другите органи на Съюза, както и е, Агенцията за правата на човека и компетентните органи на държавите членки. Годишният доклад за прилагането на хартата е първа крачка, която прави комисията в посока към по-широко осведомяване на гражданите. Е, в този доклад се очертават много конкретни проблеми, с които се сблъскват гражданите и се пояснява защо Европейският съюз понякога не може да предприеме действия, тъй като са ограничени правомощията, предоставени му от договора. Но според мен е от основно значение да подчертаем, че дори хартата да не се прилага към това, което правят органите, институциите на Съюза в някои случаи, Основните права продължават да бъдат гарантирани. Те остават гарантирани на национално равнище, съобразно националните конституционни системи. Тоест няма пръзнота. Няма вакуум. Просто трябва да се знае, че там, където не се прилага хартата, някой друг отговаря, а само гражданите трябва да знаят кой а, в кой момент ще се занимае и е компетентен да се занимае с техния проблем. Но именно за това сферата на правата на човека е толкова сложна. Очакванията са огромни, правните въпроси са извънредно осложнени. И аз съм сигурна, че същите проблеми се наблюдават и на национално равнище. За това е важно ние сега да споделим опита си на европейско ниво и на национално ниво, за да видим как можем да преодолеем проблемите, тъй като в крайна сметка това, което има значение, е не кой акт кога ще се прилага, а значение има хората да получат отговор на своите питания. Тоест, какво можем да направим по-добре? Нашите граждани очакват а, достатъчен ефективно функциониращ механизъм за защита на правата им, т.е. механизъм, чрез който да преодолеят а, проблемите си. И те очакват а, в ръцете на юристите да се намира източникът на правото. Те очакват да бъдат утвърдени правата им. Липсват им някои неща в Европейския съюз и на, е, в държавите членки и това е информация. Преди всичко им липсва информация. Липсата на информация за механизмите за защита на правата е пречка за тяхното упражняване. Вече сме е, предприели редица стъпки е, за справяне с това положение. Например, е, разгласяване на информация къде да се подава жалба, когато се нарушават основните права. Но трябва да направим и още. За това сме се събрали днес. Трябва заедно да помислим как да сътрудничим помежду си, как да се съгласуваме. Тук са всички основни структури, които получават жалби в Европейския съюз и в държавите членки. И ние трябва да се получим от проблемите си. Госпожо председател, преди много време бях председател на Комисията по петиции и тогава бях организирала първата среща на е, Европейския омбудсман и председателите на националните комисии по жалбите в е, парламентите на държавите членки. Именно е, поради това направихме тази първа среща, за да се знае кой кога ще решава проблемите. Сега проблемът с нашата харта е просто продължение на конкретни проблеми, на които сме свидетели от доста години. Просто в много случаи хората е, тропат на вратата, която няма да се отвори, когато чувстват, че правата им са нарушени. И не е в интерес на гражданите да чуят от среща Съжаляваме, ние нищо не можем да направим. Гражданите не очакват а, е, това. А, е, органът, който неправомерно е получил една жалба, трябва да има възможност да я препрати веднага на компетентния орган. Било в национален план, било а, е, в на ниво Европейски съюз. Нали, това а, въжи а, за отношенията и между националните органи, и за отношенията между националните органи и нас. Тъй, че ние се нуждаем от много а, простичка система, която функционира практически целесообразно и е в състояние да защити гражданите, когато те не могат сами да се защитят. Трябва да се опитаме да дадем отговор на техните питания. Затова нека заедно се опитаме да помислим как да разширим сътрудничеството между омбудсманите, омбудсманите за децата, органите, които отговарят за равенството и националните органи и институции, занимаващи се с правата на човека. В е, определени случаи е, трябва да се е, препращат жалбите, но за тази цел трябва да се определят критерии за препращане и процедура, ред, по който се извършва това препращане. Най-напред за тази цел ни е необходимо да разберем как различните структури, които работят в тази сфера, работят с жалбите и каква практика са натрупалите. Има много експертни познания, които са съсредоточени в нашата зала тук днес и а, те би трябвало да ни позволят а, да очертаем някои отговори и да подготвим почвата за по-успешно сътрудничество между тези структури на ниво държави членки и ниво Европейски съюз. Има и още един участник в процесите, а, за който искам да спомена специално. Съдиите в държавите членки винаги са били основни действащи лица в отстояването на правото на Европейския съюз. Трябва, разбира се, да разчитаме и на тях, когато става дума за прилагане на хартата, защото те биват сезирани с искания за тълкуване и прилагане на общностното право. Госпожи и господа, заедно с Комисията по петиции, Днес ще обсъждаме тези въпроси с група изтъкнати експерти – аз много се радвам да видя колко много хора са откликнали на поканата. Искам да благодаря на председателя госпожа Мацони за личното и участие, за личната и воля. мисля, че това е отражение на волята на комисията по петиции. Това е унази комисия в Европейския парламент, в която научавате най-добре кое не работи както трябва, кое не функционира както трябва в процеса на европейска интеграция в Съюза. Вашата работа е изключително важна, защото ние имаме една обща отговорност да даваме отговор на питанията на гражданите. И този отговор трябва винаги да бъде сериозен. Отговорът съжалявам, не е моя работа да се занимая с вашето искане. За мен е не отговор. Това е липса на отговор. Именно за това е, съм е, много радостна да е, ви видя тук и се надявам, че от тази среща ще излезем с очертани методи на сътрудничество, начини за сътрудничество. Така че институцията, където и да се намира и която и да е тя, ако може да даде отговор, да получи жалбата преди всичко, така че гражданинът да е убеден, че някой се грижи за правата му. Именно това ни е събрало тук днес и е, моите е, сътрудници ще ми дадат информация за резултатите от е, предстоящите разговори. Ringrazio la vicepresidente Reding con... Благодаря, госпожо Радин. Пункти сенсибили, суи куали... Мисля, че подчертахте кои са по-чувствителните области, на които трябва да обърнем специално внимание. Областите, в които много по-внимателно трябва да умислим отговорите си и, както госпожа Редин каза, Ние сме на челна линия сред европейските институции по отношение взаимоотношенията с гражданите. Оплакванията им са насочени именно към нас а, и към Европейската комисия. Така че парламент, Европейския парламент, комисията по петициите са ежедневно призовани да предоставят отговори на много от жалбите и тревогите, повдигнати от европейските граждани във връзка с изпълнението на европейското законодателство. Процедурите по петициите, комисията по петиции има много специална роля, която играе – по отношение на европейските граждани. Гражданите на Европа със своите петиции насочват вниманието към проблемите и тревогите си, насочват вниманието на парламента, а и на другите институции. Процедурата в комисията по петиции означава че когато се получи жалба, тя се анализира от секретарията, след това се извършва проучване, което включва всички общностни институции. По-нататък въпросите се насочват и към националните власти, може да последват посещения от членове на комисията по петиции в съответната държава членка. Това на практика означава, че депутатите от Европейския парламент пътуват в държавите членки, за да могат да проверят фактите, които са изложени в петицията на вносителя. Целта на тези посещения, както и работата на комисията, е да се намерят решения които до този момент не са намерени от гражданите на Европейския съюз, а също така и да се предостави по-голяма яснота относно мандата и правомощията на отделните институции, които а, могат да помогнат при разрешаването на проблемите на гражданите. Днес се опитваме да хвърлим повече светлина в една много специализирана област, а именно защитата на правата на човека. Защото в тази област наистина залогът е много голям. Много хора повдигат проблеми, засягат проблеми, свързани с нарушаване на правата на човека и много от петициите всъщност именно са насочени към случаи, в които са накърнени правата на човека. В момента в ход са 56 подобни процедури и предстои тяхното разрешаване. Както каза госпожа Рединг, Работата ни с хартата през изминалия период посочва факта, че Европейския парламент, Комисията по петиции в Европейския парламент откликва на тревогите на гражданите. Основните права са залегнали в хартата. Те са, когато се превърнат в законодателен акт, характера им се променя, те стават е, все по-значими, но нашата задача е да, провед... да проверим дали правилно се прилага нормативния акт, дали наистина се защитават гражданите, техния живот, свободата им на а, свобода на слово, на справедлив процес, на свободно движение, на Сдружение на стопанска дейност. Има 54 члена, 50 от които посочват и ясни определения по отношение ангажимента за спазване на основните принципи, залегнали в а, а, основополагащите актове в Европейския съюз. Хартата е, трябва да осигури защитата на тези принципи, а освен това трябва да гарантира и тяхното системно и ясно тълкуване. По този начин гражданите на Европейския съюз ще бъдат в състояние да видят как точно се прилага все още, за съжаление, има някои съмнения относно начина по който се тълкуват членовете. Наша е задачата да уточним всичко това, за да можем да дадем ясен отговор на гражданите. На първо място, 51 член и интерпретациите му. Както заместник-председателката на комисията госпожа Редин каза, разписаното в хартата трябва да бъде отразено в европейските нормативни актове. В 52 член относно конвенцията на човешките права и основните свободи са заложени разпоредби, които ни отвеждат още по-нататък. Наша е и ролята при тълкованието на хартата. Следователно, ролята на Комисията по петиции в този аспект е изключително значима. Гражданите изпращат своите, своите въпроси към комисията, очакват становището на комисията, а междувременно комисията анализира различните компетенции на европейските институции – В много случаи трябва да проведем допълнителни поручвания по отношение свободата, например, на а, пресата, защитата на малолетните, борбата срещу дискриминацията. И Комисията по петиции трябва да декларира допустимостта на всяка една жалба, изпратена към нея. Ние не пренебрегваме никои проблеми, които е, подкопават или накърняват правата на гражданите. Трябва да подхождаме внимателно, за да гарантираме да не навлезем в е, е, затруднение относно е, тълкованията на компетенциите или а, предоставането на компетенциите. Онова, което трябва да направим е да гарантираме, че има а, хармонизирано тълкуване на хартата. И с интерес очаквам мнението на експертите, които могат да ни предложат решения, които а, ще спомогнат нашата дейност. Разбира се, ще направим всичко по силите ни, така че гражданите да бъдат в фокуса на вниманието. А сега позволете да представя първия гост-оратор днес. Позволете преди това да кажа довиждане на госпожа Радинг, която а, трябва да си тръгне. ancora il mio e il nostro grazie alla Commissione e al vicepresidente Reding per questa. Благодаря отново на госпожа Рединг и на Европейската комисия, която подкрепя нашата дейност. Благодаря за проявения ангажимент за съвместна дейност с Комисията по петиции на Европейския парламент. В първата сесия ние ще се спрем на въпроса какво означава точно хартата на основните права за европейските граждани, как се провежда по-ефективна комуникация с гражданите относно а, това как се прилага хартата. Радвам се да представя а, гостите Моника Флашикова Банова, професор Джузепе Тезауро, професор Сиев Ван Ерб, професор Есбалт Гилт и професор Жан-Пол Жак. Добре дошли! И сега давам думата на госпожа Моника Флашикова-Банова. Благодаря ви, колеги, госпожи и господа, добре дошли. Европейският парламент придава все по-голямо значение на хартата на основните права. Аз няма да използвам а, много а, ораторски а, похвати, но искам да кажа наистина, че това е изключително важен аспект. Аз говоря в качеството си като докладчик – по този въпрос и за мен е голямо удоволствие да се обърна към многоуважаваните гости и всички в залата. Какво е дневния ред? Хартата няма да има голямо значение, ако остане само на хартия. Трябва да бъде полезна за гражданите, трябва да бъде прилагана на практика. И ако изпълнението е резултатно, гражданите трябва да познават основно хартата, а също така и начина по който тя се прилага. Както знаем, това се оказва, че е проблем и ето поради тази причина ние днес сме се събрали – в зависимост от е, проучването, което е направено от омбусмана, 72% от гражданите на Европа не са достатъчно добре информирани, поне те така твърдят относно хардата. Трябва да признаем, че това пък е наша отговорност. Това е отговорността на европейските институции. Искам да повторя по отношение е, на това да се спазват ефективно записаните е, права в хартата, те трябва да бъдат прилагани правилно на практика. Трябва да се отчитат случаите, когато са накърнявани, което означава, че е необходимо да има начин за защита на правата, особено в някои области. Първо, правата на децата. Често хората не познават правата си, не знаят как да ги защитят или към кого да се обърнат. На второ място, и това е наистина въпрос от общ характер, има голямо объркване относно а, какво, каква роля играят отделните форми на правна защита. Комисията трябва да използва правилната дефиниция, що се отнася до практиката а, да се почука на грешната врата – за да се постави жалбата. Това е основен приоритет. Трябва да се окажат основните принципи. Когато държавите членки а, действат и извън съответните актове, записани в тяхното законодателство, гражданите вероятно ще почувстват, че са накърнени основните им права и трябва да бъдат сигурни, че техните жалби ще намерят бърз отговор от съответните компетентни национални органи или специализирани органи. Европ... Европейския съд за човешките права предоставя един допълнителен пласт на защита след всичките национални форми на защита, след като те са изчерпани. Трябва да се подчертае, че комисията не е, е апелативен съд по отношение на, между, на международните и националните органи, съдебни органи. Информацията за хартата е един аспект, но когато има е, съмнение, че хартата и правата са накърнени, трябва да има ясна процедура, по която може да се отправи е, жалбата към съответните институции, което означава, че трябва да се информира по обществеността относно механизми, институциите, относно органите, към които могат да насочат оплакванията си. Европейския а, портал за електронно правосъдие е един подобен а, начин за отговаряне на потребностите и защита на гражданите. Там се предоставя информация за правните форми на защита при допустими и а, предполагаеми нарушения на правата. Това е платформа за информация, която а, предоставя мерките в областта на основните човешки права и заедно с Европейската комисия по петиция, националните институции за човешките права и националните власти трябва да предоставят съответната информация, заедно с регистрите на съдебните органи Европейския съд, Съда на правата на човека. В случай, когато хартата не е, се, не е приложима, комисията проверява как нарушенията, допуснати в държавите членки по отношение на правата на човека, могат да бъдат насочени към съответния национален орган. Наша роля е днес на този семинар да помислим как да се институционализира подобен механизъм. Мисля, че могат да се предложат, че са направени няколко интересни стъпки от страна на Европейската комисия по отношение информиране на гражданите за фундаменталните права. Някои от тях трябва да се споменят а именно информация относно ролята на Европейския съюз в областта на, областта на основните права и начина за намеса. Комисията трябва да гарантира, че има обяснения, които се предоставят на подалите жалба. Както вече казах, правата на децата често не са добре познати. Следователно, Желателно е да се напише тълкуването и обяснението по начин, по който едно дете може да го разбере. А в други случаи, ако комисията отговаря на индивидуални е, жалби и анекс за обяснение, тогава трябва да има приложено е, тълкование, което да бъде разбираемо. По отношение на обучението на специалистите в областта на правосъдието, съдиите, юристите. Това също трябва да бъде важен факт, който да, да бъде отчетен. Различните мрежи по наказателно-правни въпроси в областта на правосъдието също трябва да имат специално внимание, което да бъде насочено в тази област. Какво ще дискутираме сега днес? Е, кризата в еврозоната наистина е, ни потиква да засилим интеграцията на Европейския съюз в тази област, защото изглежда, че целият проект за Европейския съюз е застрашен. Трябва да гарантираме Европейският съюз да се приближи максимално близо до своите граждани. Един от начините е просто пред нас. Трябва да информираме европейската общественост относно основните и права и е, ефективните начини за защита В случаите, в които комисията може да получава съответните а, писма само по, един и същи, само по един канал е недопустим. Съществува риска, че всъщност гражданите могат да почувстват, че губят връзката с европейските институции и това, за съжаление, не е в интерес на европейския проект сега, когато Европейския съюз е изправен пред много сериозни предизвикателства. Много ви благодаря, госпожо председател, за поканата. Надявам се, че семинара ще се справи ефективно с възложените му задачи. Желая а, наистина ползотворна дискусия. Благодаря за вашето внимание. Грация те, колега. Благодаря. А, госпожо Бенова, искам да ви уведомя, че днес първо ще изслушаме членовете на панела и след това ще дадем думата на присъстващите за задаване на въпроси. Ще отделим 45 минути за свободна дискусия, след като изслушаме всички членове на нашия панел. А сега искам да дам думата на професор Джузепе Тесауро. Благодаря, госпожо председател, за поканата да участвам на този семинар. За мен е чест. А, да участвам а, в работата. занимавал съм се с основните права в Европейския съд, а, занимавал съм се в Конституционният съд. Знам, че всеки правен текст е просто една хартия, която може да получи истински живот само когато онези, които изпълняват изискванията на закона, съдиите, адвокатите, всички, които се занимават с прилагането на закона, дават плати кръв на тези сухи правни текстове. Хартата беше увенча един дълъг процес. Тя е, е, се корени в е, съдебната практика. Знаем, че договорът е, по-рано не казваше нищо за основните права. Хартата в никакъв случай не е съвършена. Е, дълго време тя е, не беше позната, не знаехме точно за какво става дума. Е, имаше възможност за нейното доста свободно тълкуване. И това беше от полза на всички, които действаха за опазване на основните права. С Лизабонския договор получихме обаче един правно обвързващ задължителен а, текст. За какво става дума? Имаше големи очаквания, така както има очаквания към един нов кораб, в чийто корпус чупим бутилка шампанско. Очаквахме много, но с Лисабонския договор а, се събудиха много очаквания. Повече очаквания, отколкото а, беше възможно да бъдат а, задоволени. Световната преса подхвани тези очаквания и когато тези очаквания не бяха напълно задоволени, заинаха някои празноти, е, някои недостатъци и такова е положението и днес. Някои а, мислят, че хартата може да бъде абсолютен инструмент за защита на основните права. по-рано имахме хартата от Ниса, а с Лисабонския договор хартата стана част от общностното право. при хартата от Ниса ставаше дума за това къде се прилага и къде не общностното право. То не се прилага във всички случаи, както добре знаем. Общностното право не е предназначено да се прилага във всички случаи. И в новите, новите текстове на Лисабонския договор много често се настойчиво се напомня да, е, липсата на нещо ново в е, приятата харта по отношение на правомощите на Европейския съюз. Това не е лесно да бъде обяснено на европейските граждани. Още повече, е, че беше им казвано, че хартата от Ниса беше разковниче за решаване на всички проблеми с основните права как да им кажем сега, че хартата от Ница не се прилага в случаи, където не може да се приложи общностното право? Как да обясним на гражданите, че Европейската конвенция за правата на човека, националните конституции се прилагат редом с картата, хартата от Ниса. От Ница. Става дума за прилагане на законови текстове на различни многобройни нива. Как да обясним на гражданите, че между тези инструменти, от тези инструменти, които са предназначени да защитат основните права, във всеки отделен случай трябва да се приложи този инструмент, който, пред, който предоставя най-голяма, най-ефективна защита. Това не беше ясно на медиите. Медиите не искат малки стъпки, те искат големи новини. На това обръщат внимание. Ако договорът се прилага в, една, в едни случаи, в други случаи се прилагат други документи. Това съвсем не е някаква, кой знае каква новина. И пресата не обръща внимание на това. А днес казваме на младите, на студентите, какви са пътищата за практическото прилагане на хартата и как може да постигнем една истинска защита на основните права. преподавателите на тази материя участват в семинари, в кръгли маси, къде ли не, и представят на слушателите това, което всъщност са техните пожелания, но съвсем не отговаря на реалността. А и тук става дума за една сериозна отговорност. Тъй като преподаването на всичко това на младите предполага голяма отговорност. Защото младите моментално приемат а, като чиста монета и интернализират а, цялата информация, която получават. Знаете колко бързо се разпространява информацията в наше време. Съдиите а, и адвокатите, може да се каже, че за тях хартата е един абсолютен инструмент терминът присъединяване в Лисабонският договор се третира като става дума за присъединяване към Римския договор, като че ли това вече е сторено по силата на Лисабонския договор. Не става дума само да се справиме е, с практиката на Европейския съд, и една подобна справка ще покаже, че тези тенденции съществуват вече в Европа. Хартата от Ница имаше прака приложим, приложимост. Съществува известна диалектика между общите принципи а, и частните случаи, а, но това са безполезни дискусии, защото трябва да прилагаме хартата от Ниса дори там, където тя е приложима. У нас в Италия вече от месеци има разногласие между съдиите и Конституционния съд. Защото Конституционният съд още от самото начало каза, внимавайте, много бързате, отивате прекалено далеч в прилагането на хартата. А сега преживяваме по-спокоен период, по-малко крайности има в прилагането на хардата на основните права. А, а, аз мога да кажа, че черпя вдъхновение от, от последното, което каза госпожа Бенова. Трябва да преподаваме на децата, на учениците, на всички млади, да им да правим всичко възможно да и ги учим какво всъщност са основните права, каква е, какво значи хартата, как да живеем заедно. Трябва също така да работим с онези, които прилагат правото. съществуват примерно е, инструменти за подготовка на съдиите, но не и на адвокатите. Адвокатите трябва да познават всички средства, както съдебни, така и извънсъдебни средства за защита. Например, такова средство е Комисията по петициите на Европейския парламент. Необходимо е да бъдат информирани журналистите, адвокатите и журналистите. Разбира се, и преподавателите, университетските преподаватели, учителите също. Аз съм преподавател – И трябва да кажа, че е, е, първо прилагащите органи са филтърът, е, който стеди между гражданите е, и инструментите за тяхната защита, средствата за тяхната защита. Защото е, Европейския съюз е една общност на правото, в която правните средства са особено напреднали. И за това е необходимо да обърнем внимание и отделим необходимите средства за всичко това. лей, професоре Тесауро, ми пермете... Много ви благодаря, професор Тесауро. Сита имплементаре Трябва да кажа, че напълно съм съгласна с вас за необходимостта да се опрем на общата правна култура, общата култура и традиции на съдебната професия. Мисля, че наистина е, е, са необходими евро европейските е, мрежи. Има проект, е, който е одобрен и от нашата комисия, който се финансира от бюджета. И е, други колеги също са на това мнение. Много се радвам, че споделяте и вие нашето е, виждане. Сега, професор Шеф Анер, Университет от Мастрихт. Най-напред благодаря много, госпожо председател. Благодаря за поканата. Госпожи и господа, когато говорим за права на човека, обикновено Първата ни мисъл е свързана с личния живот, защитата на заподозрените, правата на детето. Но едно основно право на човека е правото на собственост. Особено днес, когато економиката а, е в такова лошо състояние и когато явно отново сме на ръба на а, следващ кошмар – следваща банкова криза. Та въпросът в такива времена е какви са правата на нашите граждани, правата им на собственост насред економическа криза като сегашната. 17 Член 17 от хартата определя правото на собственост и утвърждава, че всеки има право да притежава да използва, да се разпорежда и да завещава своите законно е, придобити е, вещи. Тоест, никой не може да бъде лишен от правото си на собственост, от своите притежания, освен ако не става дума за обществен интерес. И това лишаване може да стане само при условия, предписани от закона. Тази разпоредба е, се опира върху член 1 от първия допълнителен протокол към Европейската конвенция за правата на човека – и е, разбира се, е, тълкуването на член 70 ще бъде е, вдъхновено от натрупаната съдебна практика по член 1 от първия протокол. Можете да попитате какво да правим с европейското право, защото хартата се прилага само в рамките на европейските институции. Бих казал, че може да се направи много. Най-напред бих цитирал решението Хауърд от 79-та година където е, съдът в Люксембург е, обявява правото на собственост за едно основно, базисно човешко право в европейското законодателство. Искам също да кажа, че вече имаме доста актове по отношение на правото на собственост в Европейския съюз. Доста от тях са свързани е, с финансовите институции, да кажем регламента за несъстоятелността, но и други съществуват. Ясно е също, че има разпоредба в договора за функциониране на Европейския съюз, която гласи, че вечното право се урежда от държавите членки. Но тази норма има ограничена приложимост. Всъщност, само национализацията и приватизацията са изцяло от компетентността на държавите членки, колкото и общо да ни се струва редактирана тази норма. Сега, е, как се засягат правата на гражданите е, от правото на Европейския съюз? Чрез регламенти, чрез директиви. Дадох като пример регламента за несъстоятелността. Актовете на Съюза могат да засягат пряко вечното право, но гражданите могат да бъдат засегнати и по друг начин. Искам тук да очертая две проблемни сфери. В 10 е, минути мога само да направя заявление. За това само ще очертая сферите, без да навлизам в дълбочина. Първата сфера е свързана с четирите свободи. Свободата на установяване. Свободата, например, да купите друго жилище в страна различна от тази, в която живеете. Има огромни проблеми. Ще ви дам само един пример. Купувачи, собственици на втори жилища в Испания. Например, се а, сблъскват с а, закона Костас. Това а, са публично-правни ограничения на правото на собственост, за които те не са подозирали. И а, вследствие на този закон а, жилищата им биват отнети без надлежно обещетение. Естествено, това е, е въпрос, е, който стои не само пред е, чуждестранните купувачи на втори жилища в Испания, а въобще говорим за проблем, с който се сблъскват всички собственици на жилища в Испания, включително испанците. Но когато говорим за чуждестранни купувачи, тогава хартата влиза в действие. Затова е важно Европа да предприеме инициативи чрез които тези публично-правни ограничения на правото на собственост да станат по-видими, да се избягват а, проблеми, а, които биха довели до нарушение на член 17, а, правото на собственост съгласно хартата. Също така европейските институции трябва по-активно да се намесват, за да допринасят за недопускане на нарушения. Някои правни сфери, като публично-правните ограничения на правото на собственост, трябва да станат по-прозрачни. Друга проблемна сфера, която става все по-проблемна, бих казал, засяга правата на пенсии. В разгара на економическата криза, навсякъде правителствата се опитват да упражняват натиск върху профсъюзите, върху организациите на пенсионерите – а, като се опитват да ги накарат те да приемат орязване на пенсионните права. Има обемиста а, практика на Европейския съд по правата на човека, в смисъл, че когато имате само очаквания за нещо, очакването не се защитава от правото, но когато имате придобито пенсионно право, когато сте внесли собствените си пари, за да получите по-късно пенсия, вие трябва да имате право да я получите. Естествено, при тежки економически условия, като сегашните, може и да няма друга альтернатива, освен пенсиите да бъдат урязани, но това трябва да бъде последна мярка. Пак можете да запитате. Европейската харта какво отношение може да има тук? Нашите министри на финансите често разискват мерките за бюджетна дисциплина в държавите членки. Много лесно е да се каже еди коя си държава членка трябва да e dicono tu devi dire l'autorità spagnola che la legge se diritto di l'autorità spagnola non va bene Testing. ok we can... И така, можем да продължим. Микрофоните вече работят. Много се извинявам. Okay. Yes, okay. Okay. Let me first... Така, искам да обобщя това, което казах и ще продължа там, докъдето бях стигнал. Споменах за пенсиите, пенсионните права. Разбира се, Съвсем очевидно е, че е, държавата е свободна да създаде такава система на пенсионни права, каквато намира за необходимо. Същото въжи за социалните помощи и обещетения. Но, щом такава система е създадена и хората започнат да внасят пари, те вече имат не само очаквания, а имат реално субективно право което е обвързано с определена економическа стойност. Следователно, те имат собственост по смисъл на член 17 от хартата, както имат и собственост притежание по смисъл на член 1 от първия допълнителен протокол към Европейската конвенция. Именно тази собственост не може да им бъде отнета просто така. Естествено, когато економиката е в катастрофално състояние, може да няма альтернатива но следва, и мисля, че това вече го споменах, е, подобно отнемане, подобно лишаване от права или ограничаването им да бъде едва последна мярка. Защото не може да се допуска хората да нямат права, когато економиката колабира. колабира. Те имат права именно когато условията са лоши и особено имат право на а, е, пенсия, защото а, те са възрастните хора, а, които са изградили обществото, в което ние живеем и те са давали собствените си пари, за да ползват днес пенсия. Трябва да помним също, че в хартата има и член 25, който по отношение правата на възрастните хора утвърждава, че Съюзът признава и защитава правата на възрастните да живеят достойно и независимо и да участват в обществения и култур, културен живот. Как можете да живеете достойно и независимо, ако пенсията, за която сте внасяли пари през трудовия си живот, ви бъде отнета? Естествено, всичко това изисква уравновесяване. Справедливо е да има уравновесяване и то е разбираемо. Но не бива да а, извършваме това уравновесяване с лека ръка и безотговорно. Нека отново а, си зададем въпроса. Къде се вписва тук Европа, когато нашите министри на финансите искат от държавите членки да предприемат крути мерки, свързани с економиката си, именно тогава, според мен, Европейският парламент, комисията, но особено вие, депутатите в Европейския парламент, които представлявате европейските граждани, трябва да стъпвате особено внимателно. Защото слабите хора в нашето общество нямат глас и именно те се нуждаят от вашата закрила. Благодаря. Grazie professore, ancora scusa per l'inconveniente. Благодаря, професор. Ван Ерп. Съжалявам за техническия про- проблем. Професор Гилт, имате думата. Благодаря ви. Благодаря, че ме поканихте, за да говоря днес по тази изключително важна тема, а именно как по-добре да се осъществи комуникацията по отношение на хартата и защитата на основните права в Европейския съюз, как да се намерят решения на проблемите. Много ви благодаря. Голямо удоволствие за мен това. Както програмата а, бе предложена, ще започна с един пример. Една нощ ме изведоха навън и ме пребиха. Не зная защо. Там имаше телефони в една малка стаичка и ни прибиха. Първо а, ни биха двама души, после още двама дойдоха. Това се случи през нощта. Ние крещяхме, викахме, страхотно се оплашихме и наистина бяхме в много тежко положение. Това се случи преди една седмица. Удряхаме с пръчка. Три, чет, трима, четирима полицаи ме прибиха, удряхаме по кръка. Това в Кадафи или става... В, прощавайте, в Либия на Кадафи ли се случва? Не. Това е едно оплакване от дете, което е задържано в Гърция и доклада е на Human Watch. На 21 септември излязъл доклада тази година. Тези обвинения са напълно в съгласие с описаното от гръцкия омбудсмен по отношение задържаните деца от чужестранен происход в Гърция. Освен това и Върховния комисариат на Съвета на Европа получи подобен доклад, както и Комисията за борба срещу изтезанията, както и редица други агенции бяха сезирани. За какво става дума в този доклад на Human Watch? За това, че Европейският е, съюз и Frontex, агенцията за контрол на границите, има задължение да контролира преминаването на гръцко-търска граница по незаконен начин и съответно проследяване на случилото се с задържаните, защото те осъзнават, че хората, които всъщност е, е, преминат и бъдат заловени, попадат в лагер. Е, по този начин се попада по смисъла на разпоредбата на четвърти член от хартата, а именно забраната на изтезанията и на човешкото унизително отношение към хората това попада ли в правомощията и обхвата на европейското законодателство? По отношение на 20, по съобщението от 22 септември от Frontex, можем да кажем, че Отговора им беше, че не попада под приложното прило на Европейския закон и задържането в гръцките центрове, в гръцките лагери за чужденци е въпрос подлежащ на националното законодателство и съответно трябва да бъде препратено запитването към националното националните власти. Следователно, четвърти член на хартата е неприложим в този смисъл и отговор на Фронтекст е, че няма да изпрати нужните инструкции на граничарите в този смисъл. И, е, а именно да спрат да, прех, да, да прех, предават в ръцете на гръцките власти задържаните чуженци, преминали нелегално границите на е, гръцко-турската е, граница. Има отговор в блоко на 24 септември от една гражданка, която казва, че е водила разговори с представители на Human Watch е именно, че е необходимо да се окаже натиск върху Гърция, за да се подобрят е, условията на задържаните в Гърция. Но разбира се, е, това е въпрос, който подлежи, е, е в компетенциите на националното законодателство. На следващия ден в съвета на Имаше дело, което бе заведено в съда на Европа, НСС, относно това дали търсещите обежище, които а, правят възражение срещу възвръщането на гражданин от Обединеното кралство обратно в Гърция, Гърция попада под компетенцията на съответния нормативен акт. И наистина отговора е, че да, хартата с е, по смисъл, че четвърти член е приложима в този случай. Всичко това е документирано и съществува като доменкация в е, Гърция. Тоест, необходимо е да има а, е, върховенство на този акт и не може да се изпращат търсещи убежище обратно в Гърция, без е, по този начин да се накърни члена в е, хартата. По този начин прокурорът трябва, главният прокурор на страната трябва да е, изчака, да види дали в крайна сметка съда ще се съгласи с него и е, мнението е, че условията за задържане в Гърция попадат под обхвата на хартата и се стига до въпроса дали търсещите убежище имат право на техните жалби и какво ще се случи от тук нататък. Интересно е от, е, да се отбележи този факт от доклада на Human Watch, че всъщност граждани на Европа директно се тревожат от този проблем. А това са немските е, гранични власти, които участват в действията на Frontex на гръцко-турската граница. Когато те осъзнаха какви са условията на задържане. Те се обърнаха към висшестоящите си органи в Берлин а, е, с е, молбата да им бъде разрешено да не предават задържаните на гръцките власти. В резултат на всичко това, е, немските гранични власти, участващи в тази операция вече не биват изпращани на тези места. Тези граждани на Европейския съюз считат, че не би трябвало от тях да се изисква да насърчават четвърти член на хартата, а нужда да има някаква защита. По-настоящем, какви защити на правата съществуват? Отговорът, който се дават от институциите, е отговор, който вероятно не е удовлетворителен – Фронтекс се предоставя отговорностите по смисъл на националните законодателства и съответно граничните власти ще продължават да действат по този начин и ще предават задържаните на гръцко-турската граница на гръцките власти. Комисията подкрепя а, това положение. На 7 септември тази година BBC Имаше репортаж, в който се оказва, че в отговор на все още не публикувания доклад на ООН по отношение условията на задържане в лагорите в Афганистан, НАТО военачалника, който отговаря за силите в Афганистан, забрани предоставането на задържаните от НАТО на афганистанските си партньори, именно на основание условията, на които са изложени в лагерите в Афганистан. Отново става въпрос на позоваване на член 4 от хартата. Не могат да се предават лица на други власти, когато знаете, разполагате с достатъчно информация, те, че те ще бъдат подложени на изтезание, унизител, унизително отношение. Така че сега в Европейския съюз имаме едно е, много деликатно положение. Четвърти е, член на хартата се прилага и спазва от е, войските на НАТО в Афганистан, а именно, че те не предават задържаните на афганистанските власти, именно възоснова лошите условия. А имаме гранични власти на гръцко турската граница, координирани от Frontex, твърдящи, че член четвърти от хартата а, не е предложен в този случай. Добре, колко усилия трябва да вложим в това, за, ако искаме хартата да бъде прилагана резултатно, ефикасно и да защитава и децата в Гърция, така както а, хората, например, биха желали да си купят а, втори дом в други държави членки и да се спазят техните права. Благодаря за вниманието. Grazie a lei per il contributo. La parola al professore Jean Благодаря много. А сега ще дам думата на професор Жан-Пол Жаке. Благодаря, госпожо председател. За да продължа това, което беше казано до тук, за да направя нещата още по-сложни, ще кажа, че в гръцкият случай – Белгия беше осъдена от Европейският съд за правата на човека в Страсбург, тъй като беше прилагала Дъблинският регламент и изпратила в Гърция лица незаконно влезли в Европа през Гърция и озовали се в Белгия. А, става дума за един парадокс всъщност, тъй като хартата беше замислена като инструмент за упростяване на проблемите на граждани. Смяташе се, че основните права ще бъдат гарантирани на базата на една сложна практика на Европейският съд. Практика, която обикновения граждан не можеше да разбира, ако не е специалист. Затова трябваше да се приеме една ясна декларация, и ще да кажа, че на времето тогавашното британско правителство е, каза, че тази харта трябва да бъде разлепена във всички полицейски участници в Великобритания, за да знаят гражданите своите права. Но с хартата само сложност, нещата станаха още по-сложни. Ще иллюстрирам тази сложност чрез а, е, а, е, два аспекта. Преди всичко съществува сложност на източниците по отношение на основните права. В шести член на договора, имаме 6 член на договора, имаме и хартата. Имаме там най-общите принципи на правото, извлечени от конституционните принципи и от Европейската конвенция за правата на човека, така както тя е приложима чрез хартата защото правата, гарантирани от тази конвенция, са същите, както правата, които гарантира хартата. Наред с това имаме Европейската конвенция за правата на човека, която може да се прилага пряко, а не само чрез хартата. Тоест, как да знаят гражданите своите права, като имат так, такова множество правни а, средства, правни инструменти? А, освен това трябва да се знае в кои случаи се предлага картата. Тя се прилага към европейските институции. Ако беше така, ще, ще да е много просто. Тя се прилага за страните членки, когато те прилагат общностното право и там става сложно. Картата беше замислена така че да предотврати по-широкото тълкуване, което даваше Европейският съд, където, който оказваше, че хартата се прилага в полекото на общностното право. В разясненията към хартата е, се опитахме да се върнем към тези ограничения, които, която става дума за общностното право. Защото Става дума за е, случаите, когато една директива се транспонира в страните членки или когато един регламент се изпълнява. Имаме един документ, е, е, който трябва да се транспонира или един регламент, който трябва да се изпълнява. Но именно тук идват трудностите, както обясни моята колежка във връзка с дейността на Фронтекс тълкуването може да бъде по-широко. в един казус на, известен като Сайн Витгенштайн, ставаше дума за а, а, а, за това дали принцеса Витгенштайн Литгенштайн може да бъде призната за принцеса в Австрия или не. В Австрия казаха не. Но това е австрийски проблем и е, за гражданокоправното състояние на тази дама Европейския съд няма юрисдикция и не може да каже. От друга страна, обаче, има, принцесата има право на свободно движение, има право да се установява, тя е принцеса в Германия, е, е, а пък бива третирана различна в Африка, нещо, което противоречи на свободата на движение. Тоест, полето на приложение е толкова широко, че е много трудно да се е, каже къде се прилага и къде не общностното право. Европейския съд прилага принципа принципът за равенството, залегнал в хартата, съгласно него, Австрия не може да й отнема правото да се нарича принцеса в, на нейна територия. Защото съгласно Европейската конвенция за правата на човека, тук няма никакво съмнение. Тя се прилага, конвенцията се прилага във всички случаи. Значи става дума за една система, която работи на няколко равнища. Нека да си напомним какво е положението в САЩ. Там има права гарантирани от Американската конституция. Те се прилагат само към федерацията. Штатските закони се прилагат в рамките на определения щат. Подобно е положението и тук. Как да излезем от това затруднение? Как да го разрешим? можем да поступим както в Съединените щати, като кажем, че хартата се прилага и към страните членки, и към а, общността във всички случаи. А, но тук не става дума за подобен съюз, за да става дума за нещо такова, трябва да ревизираме договор, основният договор. Затова в момента не можем да решим въпроса отгоре, ще се опитаме да го решим отдолу. Да решим проблема с сложността на източниците. Да се опитаме много ясно да обясняваме на гражданите какво е съдържанието на закона, какво той иска да каже. Необходими са ни сериозни професионални веб страници, в които да се разяснява Хартата изисква това, конвенцията онова и а, в този компендиум, в тази общност а, от а, правила, а, а, човек трябва да може да се оправи. Сега въпросът за пре, приложното поле. А, това е нещо, което винаги подлежи на съдебно, съдебни тълкувания. Няма някакво решение, което да е общо валидно. Ето, примерно, в случая с Фронтекс. Питаме се дали тези основни права се прилагат, така както са приложими в други случаи, към работата на Фронтекс. Това първо. Второ, трябва да създадем система, в която да няма никакви празноти. Трябва ни една клирингова камера, за основните права, ако мога така да кажа. Тоест, когато се получи искане от един европейски гражданин, да има възможност това искане да бъде разгледано и да се каже, не ние ще решиме, тази, не сме, сме в правото си да разглеждаме тази а, жалба, а еди кой си, примерно а, френските власти или които, за които власти става дума. а, примерно омбудсмана изпраща на а, парламента или на Съюза изисквания, които се отнасят до общностното право, примерно. По този начин, с едно а, така практическо споразумение, според мен може да преодолем тези трудности и това може да стане възоснова на едно неформално споразумение, което ще позволи на гражданите да получават отговори на жалбите си, а да не попадат в една черна дупка, където и парламента, и комисията отговарят, извинявайте, това не е в рамките на нашите правомощия, оправяйте се сами. Вижте там какво казва националното право. Ние трябва да имаме някой господин Хикс, който да може да отговаря на тези въпроси. има нещо, което се прилага към всички а, части. И към дейността на общността, на Съюза, и към страните членки. Това е процедурата за прилагане на санкция, която предвижда а, договорът за Европейския съюз. В случаи с, с сериозни и повтарящи се нарушавания на хартите, хартата, тези санкции са приложими. А, Европейския парламент с мнозинство от две трети може да сезира съвета по подобни въпроси. Тази процедура може да се прилага, макар и да става дума за въпроси, които са от компетенцията на националното право. Благодаря, госпожо председател. Uh, Благодаря много за прекрасното ви изложение, за прекрасните изказвания на всички. Сега ще дадем думата за изказвания. Искам само а, да а, кажа нещо като координатор на групата на зелените в комисията по петиции. Беше засегнат въпроса за нарушенията на свободата на медиите. Говорим за копенхагенски критерии. И а, много е странно а, да се приеме, че Копенхагенските критерии се прилагат само към страните кандидатки за членство в Европейския съюз. Ако вече сте член на Европейския съюз, Копенхагенските критерии не въжат за вас. За мен като член на Комисията по петиции това беше шок. Сега. Най-напред Виктор Бущинари. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря, госпожо председател, да благодаря и на почитаемите професори за техните изказвания. Мисля, че те бяха много по-значими от казаното от заместник-председателя на комисията, госпожа Рединг. Защо? Защото вие потвърдихте, че днес пропаста между политическите ни принципи, нормативните ни актове, било то хартата за основните права или договорите по-общо, от една страна и действителността в държавите членки е понякога обезпокоително огромна. Трябва да се направи нещо по този въпрос и то в полза на европейските граждани, особено в тези критични времена, за които вече бе говорено. Но сега, по работата. Единственият орган, който може да тълкува и да преценява законите и конституциите – не само на наша територия, но и извън нея е Венецианската комисия. Години наред Европейският парламент чува за нарушение на хартата, обаче три са големите нарушения за свободата на медиите в Румъния – Второ, новите закони и свободата на медиите в Унгария. И трето, Унгарската конституция. Това бяха три големи случая, които стигнаха до нас. И в трите случая се конфронтирахме с комисията, защото тя твърдеше, че нищо не може да направи, докато хартата не бъде транспонирана чрез хоризонтално законодателство в съответната държава членка. Когато преценяваше положението в Унгария. На 25 и 26 март тази година Венецианската комисия констатира следното. Според член 51 алинея 1 в харта, от хартата, а, нените норми се отнасят до институциите и органите на Съюза а, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност и когато се прилага и въвежда правото на Съюза. Венецианската комисия обаче казва в е, абзац 25 от доклада си, че Лисабонския договор е придал на хартата е, същата правна стойност, каквато имат е, договорите. Това означава, че хартата, включително общите и разпоредби в глава 7, имат пряко действие на територията на държавите членки и имат предимство пред противоречащите им национални правни актове. Е, хартата е пречка за приемане на национални актове, несъвместими с нейните разпоредби. И сега искам да запитам почитаемите професори, биха ли ни изяснили – Защо хартата се тълкува като политическа декларация? Нещо, което до някъде прави е, комисарият Рединг. Ние искаме, когато се налага, хартата да бъде прилагана както е редно и комисията да реагира. Благодаря. Аз бях номер две в списъка на записалите се за въпроси и ще се придържам към този ред. Ето въпроса ми. Вие многократно е, споменахте е, за участие на парламента. Е, ние смятаме, че когато се говори, например, за приватизация и собственост, парламентът има отношение. И също така цитирахте член 7 от договора. Там парламентът е посочен на първо място. Комисарят Рединг смята, че това е атомна бомба, която можем да използваме. Но това са единствените разпоредби, които всъщност ние можем да използваме. Атомни бомби, не, с такива не си служим. Искам да направя връзка член 2 в договора. Значи връзка между член 2 и член 7 Говорим за основните права на човека, а не за конкретни права, каквито са признати е, в отделни страни. Не, говорим за е, е, общите права. Там, където говорим за права в отделните държави членки, се прилага принципът на субсидиарност. Какво можем да направим във връзка с тези общи права? Е, второ, е, ние в комисията заедно с омбудсмана Разискваме редовно въпросите за прозрачност. Парламентът няколко пъти е отправил ясни послания, които комисията някак пренебрегва. Кой има право да изработва дефинициите на основните права? защото според хартата прозрачността, достъпа до, до документи, както и доброто управление е, са е, изисквания. Това прилага ли се? При положение, че няма конкретни актове на вторичното право. Е, сега първите два моратори си тръгнаха, но е, задавам въпросите към останалите. Аз е, може би е, не съм ви разбрала е, правилно, но сега искам да дам думата на Даяна Уолис, която е третия записал се за въпрос. Благодаря. Благодаря на нашите оратори. Мисля, че наистина подхващаме проблема за рогата. Много е трудно за нас като парламент да работим. Възможно е наистина да е била придадна прекалено голяма публичност на правата, въплатени в хартата, но сега за нас като парламент е изключително неловко да кажем на хората, казано вие, че сте имали права, но вие всъщност нямате чак толкова големи права. Мисля, че трябва да мислим за двете успоредни писти. На едната стоят отношенията между гражданина и Съюза, а на другата отношенията между гражданина и неговата държава. В някои моменти се получават конфликти е, и се получават и засечки също така, е, когато говорим за економическите права, за четирите свобода. Значи е, има препокриване на двете писти и в някои случаи когато гражданите съвсем основателно очакват институциите да предприемат действия в тяхна защита. Многократно бяха дадени и примери за хора, спрямо които са предприемани неправомерни действия по време на задържането им и тогава Съюзът чрез превентивни действия се е намесвал. Значи, ясно е, че съществува препокриване. Не можем да отстъпим назад и не можем да излъчим а, отрицателно послание, да кажем на хората нямате права. А, това а, противоречи на целия ми опит и като юрист, и като политик. Всъщност ние съществуваме за да а, проверяваме доколко сработва законът и а, да разширяваме неговото приложно поле, а не да го ограничаваме. Благодаря, Даяна. Още четири моратори искат да зададат въпроси. Сега искам а, да помоля за много кратки отговори, за да не се разпростираме прекалено дълго. Може би да се ограничите до 5 минути. Е, съвсем кратки отговори, за да имаме време и за останалите въпроси. Благодаря за всички зададени въпроси. Благодаря за всички е, споделени бележки. Що се отнася до ролята на основните права, естествено, те трябва най-напред да играят роля в политическия процес. Оттам трябва да започнем. Но след това, ако в последствие гражданите се оплакват, че някои основни права на човека не са достатъчно гарантирани, ако мога така да се изразя в политическия процес, независимо от причината. Те следва да разполагат с възможност да сезират съд и да го замолят да се намеси в тяхна защита. Това, разбира се, е, е по-сложно в действителност. Трябва да прецените дали да се сезирате националния съд или европейския съд, ако е нарушена хартата но все пак мисля, че е, препокриването, засичането между двете писти е не е, избежно. То е част от системата. Националното законодателство и европейското право не са е, независими една от друга правни сфери. Те не са изолирани една от друга. Те не са отделени с непреодолими стени. Някои сфери са национални, някои сфери са европейски, други обаче са общи. Всъщност именно за това и съществува Европейският съюз, за да има такива общи сфери. По отношение на правото на собственост, както казах в своето изказване, това право вече е било защитено в практиката на съда в Люксембург. Нищо, че формално не е било признато фактовете на Съюза. То е било признато в съдебната практика на съда в Люксембург още преди да бъде закрепено в хартата. Така че е, има място е, за е, намеса на Европейския съюз. Сега, два отговора. Няма празнота в основните прави. Трябва да се знае обаче кой е подходящият път, по който трябва да тръгнем, за да ги защитим. Дали националните съдилища и системата в Страсбург или хартата и съда в Люксембург. Не може да се казва на гражданите а, нямате право, нямате права, а трябва просто да ги насочваме по правилния път. На второ място. Говори се за ценности. Нека бъдем наясно. Тук говорим за защита в изключителни случаи но не е вярно, че копенхагенските критерии не могат да се прилагат, когато става дума за системни и тежки нарушения на правата на човека. Защото член 2 за ценностите ни позволява такова прилагане. Когато се нарушават ценностите, ако една държава членка не, ако една държава не е член на Европейския съюз, тя не може да стане член. А ако а, е държава член, а, се търси отговорност. Понякога, когато има заплаха, не се отправя а, заклеймяване към държавата, не се извършва заклеймяване, а само се проучва ситуацията. Но когато има нарушение, може е, да се предприемат действия. За това в миналото бяхме толкова строги е, с Австрия, а от е, Австрия насетне и като че ли си затваряме очите пред това, което става. Благодаря ви. Много ми хареса вашият отговор. Сега ще продължим с следващите желащи да зададат въпроси. Юдит. Of asking this с риск да задам същия въпрос, но ще бъда кратка. Взимам думата. Виждаме, че някак комисията и други институции в Европейският съюз мислят, че имаме много добра история в работата с човешките права и нямаме двоен стандарт по отношение на дебатите по правата на човека с трети страна. С други думи, ние а, потикваме останалите държави да се присъединят към нашата позиция и не се взима а, критериите от Копенхаген твърде сериозно. Цитирам, разбира се, е, и, и холандските медии. Много добре, но Госпожа комисар каза, че всъщност гражданите много често чукат на грешната врата, когато си търсят правата. А професор Гилд ни каза също, че нарушаваме човешките права на онези хора, които искат да пресекат границата е, между Турция и Гърция. Пък аз също е, бих искала да чуя вашето мнение по този въпрос, защото ако така ще изпълняваме хартата за основните права, мисля, че сме на погрешен път и би трябвало да уточните точно а, е, какво искате да кажете в а, е, думите, които отправяте към нас като предупреждение. Благодаря, Мари Кашман. Thank, thank you, Благодаря. Аз е, пропуснах а, изказванията на ораторите. Моля да ме извините. Проф професор Жак, напълно съм съгласен с вашия анализ относно обстановката. Наистина, тук в комисията по петиция, е, както и госпожа комисар каза, ние често заявяваме какви са задълженията по смисъла на конвенцията на човешките, за човешките права, а всяка една държава всъщност е подписала в Европейския съюз и често се позоваваме на шести член, а след това седми член с санкциите. Той всъщност единствено бе използван в Австрия, когато бе формирана а, политическата коалиция с християн-демократите и Хайдер и трябваше да се спазят съответно задълженията на страна, от страна на страната. Така че много избирателно прилагаме този принцип. Призоваваме да се спазва принципа тогава, когато говорим за заграбването на испанска земя, например. Когато се отнемат имоти без право хората изобщо да се защитат когато един гражданин на Европейския съюз а, отива в друга държава с а, еднополов партньор и то, това а, партньорство не се спазва в а, първата или във втората държава а, членка. Но това е въпрос на гражданство, европейско гражданство, което а, някакси размива правата си. И това е абсурдно, когато става въпрос за дискриминация по отношение на националност, когато става въпрос за гласуване гласуване в държава членка. Например, един испанец, който е, живее в Обединеното кралство, не може да гласува във всички избори и това се повтаря в други държави в Европейския съюз. Ако имаме европейско гражданство, тогава трябва да дефинираме какво разбираме по това, както и правата, които го придружават. Това е проблема за гражданите. Комисията от една страна казва, хартата се прилага само когато става въпрос за тези проблеми, които попадат под е, директивите, разпоредбата на директивите и регламентите. А когато става въпрос за други основни проблеми, тогава вече не. не. А парламентът е, продължава да тласка събития тази страна, че да има по-широко приложение. Благодаря. Председателката, благодаря. Може би и а, да дам думата на другите двама, а, които желаят да зададат въпроси и след това да дадем отговорите. Така възможно ли ще бъде? Онбусмане и... Но преди това ще дам думата на госпожа Фор... Латфорд. Uh, Благодаря. Благодаря ви за този семинар много е важен за човек, който се занимава с въпросите на комисията Либе и Пати, е, както е, аз работя по тези въпроси. Наистина, е, изумена бях от казаното от госпожа, от професор Гилт. Изглежда няма как да успорваме неприлагането на а, член четвърти в областта на проблемите, свързани с беженците. Не мога да разбера. Сега подготвяме нов пакет. По-рано имаше решение взето възоснова на а, съвместното взимане на решение, но конвенцията от Дъблин е европейски нормативен акт. Онова, за което говореше Даяна, именно препокриването, зоните на препокриване, според мен е неоспоримо, че хартата трябва да се прилага и в областта на проблемите на беженците както и споменатото за главния прокурор на Обединеното кралство. Но, ако става въпрос за постановление съда в Страсбург, и именно решение, което поддържа съдебното решение за не изпращане на задържаните хора обратно в лица в Гърция. Очаквам отговор от Европейския съюз. Наистина по отношение казаното на доклада, доклада за борба срещу унизителното отношение и мъчението. Но във всеки случай подчертавам, че до този етап има абсолютно мълчание по тази тема. Тук става въпрос за големи нарушения на конвенцията и хартата по отношение на а, информацията и фактите, свързани с а, практиката по измъчване на лица. А по-нататък, по отношение на медийните закони, националните конституции и така нататък, отново а, става въпрос за позоваване на член 6 и 7, но Комисията някак си се измъква, мълчи. Казвам, че може би има някакви области, в които може да се засегне този въпрос, но ако не се обърнем към, с лице към фактите, а именно, че става въпрос на подкопаване и не спазване на ценностите на Европейския съюз, записани в Лисабонския договор, няма как да продължим. Какво става с тази, тази клубна култура в Европейския съюз, ако мога така да кажа? когато комисията или европейски институции отказват да приложат хартата при очевидни нарушения на хартата и на европейските нормативи в областта на основните права. Какво означава? Ние мълчим просто защото а, в двата случая сме замесени. Трябва да разрешим този проблем. Благодаря. И а, сега господин Чукаваме думата. Благодаря. Аз съм от Румъния, Комисията граждански свободи. Е, съжалявам, е, че е, в момента Госпожа Бенова не е тук, но може би вие ще може да отговорите на въпроса ми. По отношение на факта, че е въпросът свързан с е, е, закона, е, езика, делото Шоен, Лашло Шоен, бивш президент на Унгария, без спрян на границата и тълкованието на хартата за основните права беше много особено, защото отговорът беше, че в неговия случай свободата на движение не е нарушено, защото той не е, цитирам, нормален гражданин. Председателката, имаме само няколко минути. Имате думата, господин Херден. Микрофон. Благодаря, ще бъде кратък. Поисках думата за да задам въпрос на госпожа Гайлт. Изумен съм отказаното от нея. Тя спомена, че гръцкия омбудсман всъщност и именно активно действа по отношение на тези проблеми, свързани с гръцките власти. Frontex, разбира се, е агенция на Европейския съюз и следователно не е в мандата на гръцкия омбудсман. Но в рамките на правомощията на Европейския омбудсмен. Оплаквания срещу Frontex могат да бъдат е, предоставени пред Европейския омбудсмен. Въпросът ми към професор Гаут е следния. Дали някои от неправителствените организации са имали подобна идея, именно да сезират Европейския омбудсмен по този въпрос? Благодаря. А сега отговорите. Господи... Господин Тезаро най-напред пожела думата. Имате думата, професора. Благодаря. Искам да подчертая факта, че когато става въпрос за тази първоначална еуфория, свързана с е, хартата, първоначалния ентусиазъм около хартата, всъщност Става въпрос за следното. Харата се прилага в рамките на общностното право и в много случаи по-голямата част от делата всъщност по този начин се гледат. Il sistema, ma non per dire che non è applicabile. Eh, Но в никакъв случай не искам да кажа, че цялата система е неприложима. Важно е гражданите на Европа да знаят, че на три нива могат да а, се позовават за спазване и прилагане на техните права. А, национално законодателство, Люксембург и Страсбург. И това е сърцевината на въпроса. Необходимо е да се обърнеш много случаи, е необходимо да се обърнете към а, а, именно съдебен орган, а не към несъдебен за разрешаване на някои проблеми. Защото общностното право, както знаете, е една много, една много широка област. Приложното поле на основните права, вероятно, все още повече ще се разширява с развитието на общностната система. Да кажем, че за 10 годишен период центъра на този система е економическата област, основните права в тази област, свързани с движението на хората и Благодарение на интеграционния процес в Европейския съюз, благодарение на Европейската комисия и съда, този център, гравитационен център, сега се е прехвърлил повече в посока на движение на а, хората, свободно движение на лицата. Не само свързано с економическото а, економическия аспект, когато, например, един работник загуби работата си и търси ново работно място. Свободно движение на хора, на студенти, на хора с увреждания. Тоест, свободата на движението привлича все повече и повече вниманието и това е а, основно право на хората, не само економически интерес. В Италианския конституционен съд сме гледали редица дела, свързани с иммиграция, иммигранти. А също така дела, свързани и с лица, емигранти от трети страни. Отново в центъра на вниманието са основните им права. Не бива да допускаме неразбиране на проблематиката. Тук по-рано казах, че хартата от Ниса, Ница трябва да бъде прилагана много внимателно. Не казвам, че разпоредбите се прилагат само в отделни случаи. Трябва обаче много да внимаваме, че когато става въпрос за приложното и поле, не бива в никакъв случай то да бъде намалявано, свивано имайки предвид по-нататъчното развитие на законодателните актове в Европейския съюз, Лисабонския договор, тук вече ставаме свидетели на увеличаване на компетенциите. Необходимо е да се обърне нужното внимание както за предоставянето на правомощието, прехвърлянето на правомощията, така и за информирането на гражданите. Много от държавите всъщност са доста ревниво насочени по отношение прехвърляне на тези правомощия. Немския конституционен съд, например. Много често а, гледат дела, а, свързани с а, малолетни, които са бивали малтретирани. Председателката. Благодаря. Благодаря за въпросите и коментарите. Първото, което ще кажа за хартата е, че както всяки към мерка в защита на основните права, щом се сблъскаме с трудности, въпросът става политически и започваме да говорим, че става дума за желания, а не за правни въпроси. Но така върви историята. Желанията се превръщат в закони. Видяли сме го не един път в практиката на Съда по човешките права. Става дума примерно за правото на семейен живот и неговата защита. С решение на съда се установи, че това са права, които могат да бъдат защитени. Виждаме в примерите, които аз дадох, че има трудности на растежа, когато нещата станат трудни, всеки внимава да не обиди никого. И ставаме свидетели на това, че НАТО а, зачита повече човешките права от Фронтекс. Това е срамота. Не съм сигурен, а, сигурна дали някоя неправителствена организация се обърнала към омбудсмана, но ако не е така, мисля, че това е чудесна идея, трябва да се използва. Благодаря. Радвам се, че и НАТО а, опазва и защитава човешките права. Бъдете, моля, съвсем кратки, тъй като а, нямаме повече време. Ще кажа две неща. А, първо се говори, комисията иска, комисията не иска, но вижте, господа, да, и дами депутати, Лисабонския договор а, и конвенцията ви дава право да използвате седми а, член. Не знам а, какво би казал съвета, но един подобен жест а, би имал своето значение. Значи, нека да не виждаме сламката в окото на другия, а да виждаме градата в своите очи. Естествено, че Дъблинска връзка с хартата. Очевидно е, и Белгия, и Гърция трябва да прилагат Дъблин в светлината на четвърти член. Колкото до правото на установяване на еднополови двойки, това е част от свободата за движение. Не знам какъв би бил е, е, отговора, който ще се даде официално, но това е проблем, който трябва да бъде поставен хар, хартата има за цел именно да можем да решаваме подобни въпроси. Благодаря. Надявам се, че има много представители на комисията, макар и комисара да не е тук, защото това са много важни въпроси и надявам се, че комисията ще си вземе бележка и ще се ръководи от тях в своите бъдещи действия. Сега Софи, Белето, Теаполос от Националната мисия за човешките права. Знам, че сте поискали думата в края на заседанието. Ако имаме време, ще се отделим време за вашите въпроси, а сега е време да преминем към работата на следващия панел. Благодаря на всички, които участваха в работата до тук. Очаквам да работим заедно и в бъдеще. Добро утро, дами и господа. Продължаваме с следващият панел, третият панел. Въпрос е за разглеждане на жалбите във връзка с основните права, преглед на практиките в държавите членки. Значи връщаме се към най-важният въпрос на нашия семинар. Е, отделният гражданин кога и къде той може да получи защита, ако смята, че неговите основни права са нарушени. И как да се възползва от правата, които му дава хардата на основните права, граждане на Европейския съюз. Това е главното, главната тема на нашия семинар – как да се окаже помощ на отделния гражданин. Не става дума за решаване на поли... общи политически въпроси. Още в самото начало искам да заявя, че когато става дума за а, индивидуални права, а, трябва да а, мислиме за закона на големите числа. А, коя е институцията, която може да предложи ефективна помощ? как може да бъдат изпълнени изискванията на хартата чрез различните институции, за да може е, отделният гражданин да има най-голяма полза? Както чухме по време на предишният панел, важна е ролята на юристите, важна е ролята на съдебната система, важни са въд, в, в пътищата, вътрешни пътища за подаване на жалби, тяхното разглеждане и преглед на съдебните решения. А важен е също така и а, инструментът на омбудсмана. И за да подгреем атмосферата, ще започнем с един въпрос. Ще започнем с един въпрос, който е малко провокационен. Дали а днес не сме се обърнали към най-неефективната част от системата. Защото, примерно, и църквата, а, а, и, и съдята има право да, извинете, а, да решава а, а, жалбите а, и да гарантира правата Какви са правомощите обаче на различните органи, към които се отправят жалби? И второ, пак ще кажа, законът на големите числа. С колко, къв, с какъв брой случаи тези органи могат да се занимаят, колко брой случаи могат да разгледат и какъв ще бъде, каква ще бъде тяхната ефективност, като се използват класическите методи. И това, което предвижда хартата. Като а какво, за какво става дума? За съдебната система и за вътрешните органи за преглед на решенията на а, държавната администрация. Бих искал да чуя, например, от нашите членове на панела, какво е ставало с жалбоподателите преди да се обърнат към нас? А, дали вие сте а, първите, към които те се обръщат със своите жалби? Как може да сравним вашите възможности с класическите средства за съдебна защита, за защита съда, юрист, вътрешните органи за преглед на решенията на държавната администрация? Какъв е процентът на случаите, в които може да кажем да, жалбоподателят има основание да подаде жалбата, но поради границите на своята правомощия ние не можем да му предложим ефективна защита. Тоест, ние сега трябва да установим фактите. Защото ние сме само една част от цялата система, която гарантира изпълнението на хартата основните, основните права. А искаме тази харта а, да действа колкото може по-ефективно. Ще кажа, че никой един от органите на ниво на Европейския съюз няма право да осигурява решаване на отделните индивидуалните жалби. Комисията не може да го прати, тя не може да пише отговори, не може да започва процедура за нарушаване в тези индивидуални случаи гражданинът търси защита на своите права пряко. Същото се отнася и за комисията по петициите в Европейския парламент. Заедно с комисията или солидарно или по-отделно, те могат да пишат писма, както и комисията и тя, но в крайна сметка всичко опира до, съдеб, до съда. А сега, нека ви представя нашите почитаеми уважавани гости, които представляват някои от специализираните органи за защита на основните права. Преди всичко Доминик Оди от Ляво, беше, той е бив член на Европейския парламент, два мандата и сега от юни 2011 е омбудсман. в, в Франция вторият, това е, който ще представя, това е Мануела Гиле Белда, той е от Испания. Той е заместник омбудсман на Испания. Той отговаря по-специално за образование, култура, социална политика, планирането а, и а, заетостта в държавните и обществените органи трети ще чуем заместник, главният изпълнителен директор на комисията по правата на човека а, на Ирландия, Дес Хоган. След това имаме а, Питър Рединг, директор по въпроса на правната политика за равенството и правата на човека в Великобритания. Серж Леонард, който е правен консултант е, към съветника на генералния пълномощник по правата на детето в Белгия, в, в френската общност в, в, на Белгия и накрая представител на Агенцията за основните права в Виена, орган създаден от Европейският съюз. Това е доктор Израел Батлер. Преди а, е, а, е, тази агенция той е бил а, преподавател в правния факултет в Манчестерския университет. Е, имате думата, господин е, Боди. Ще се радвам, ако засегнете някои от въпросите, които бяха зададени. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Благодаря ви най-напред. Благодаря най-напред на господин председател за това, че ме покани на този семинар, който ми позволява пред евродепутатите и останалите участници в днешната среща да представя една нова институция, която бе създадена във Франция с конституционна реформа. Тя се нарича защитник на правата или омбудсман. Сега защитникът на правата е фигура изведена в Конституцията и обединява четири а, институции, съществували по-рано. Медиаторът или омбудсманът, защитникът на децата, който в частност следеше за доброто прилагане на Международната конвенция за правата на детето, е, висшия орган е, за борба с дискриминацията и за утвърждаване на равенството. И най-сетне Комисията по деонтология и сигурност, е, която следи за етичната работа на всички институции, свързани с публичната сигурност. Полиция, пенитенциарни институции и други. Е, така че всички тези стари четири органа, които бяха независими един от друг, сега са обединени в един защитника на правата съгласно Конституцията. Е, имаме е, конкретни теми, както се вижда, или деца, или сигурност, за да не и ги изгубим от поглед и да се разпилеем в твърде обща тематика, Уредбата ни е такава, че защитникът на правата е длъжен да има трима заместници. Един по въпросите на децата, един по въпросите на борбата с дискриминацията и един за етичните аспекти на професиите, свързани с обществената сигурност. Аз съм избрал три жени е, за тези длъжности. Има и е, три колеги по същите теми. Деца, дискриминация, деонтология на сферата, свързана с сигурността. Така че всяка от задачите, които преди са били поверени на независим орган, сега продължава да бъде разработвана. Може би е добре да ви дам някои цифри. Миналата година, значи преди реформата, четирите институции са получили около 100 000 жалби общо. Но те са разпределени е, твърде неравномерно. 80 хиляди са били адресирани до омбудсмана, около 15 хиляди са били отправени е, по въпроси свързани с дискриминация. Около 3000 е, са били свързани с защита на децата и около 250 до 300 са били свързани с етичните аспекти на е, професиите е, в обществения ред и сигурност така че виждате. Лесно е в един толкова брой да забравите за 250 или 300 жалби, насочени към полицията или пенитенциарните институции, когато 80 000 жалби са насочени към омбудсмана. За това ние имаме трима заместници, така че всяко направление да бъде надлежно следено. Ние имаме три функции. Първо, да работим по конкретните жалби, които получаваме. Второ, да предприемаме действия за утвърждаване на равенството и разпространение на добри примери от практиката, особено що се отнася до преодоляването на дискриминацията, доста без дискриминация до работно място, до настаняване, до услуги. И третото направление на нашата дейност е да правим предложения за реформи които внасяме или в правителството, или в парламента. Тази реформа е доста интересна за гражданите, тъй като сега системата се упростява. Преди, когато един човек или едно семейство изпитваше трудности, тъй като не можеше да бъде записано детето им с увреждане в определено учебно заведение, това семейство можеше да се обърне или към омбудсмана, за да се уреди въпроса с администрацията или да се обърне към органа, отговарящ за борбата с дискриминация доколкото има дискриминация на основание увреждане, или пък да се обърне най-сетне към агенцията или структурата, отговаряща за правата на детето, доколкото в случая става дума за дете. Сега имаме един единствен орган. И ние избираме най-подходящия ред, най-подходящата процедура, която ни позволява да удовлетворим исканията на съзиралите ни граждани. Сега достъпът до защитника на правата е много по-улеснен от преди. В миналите времена омбудсманът можеше да бъде сезиран само от парламентарист или от евродепутат. А, същото въжеше за етичните аспекти на професиите, свързани с сигурността. Днес вече всяко лице, дори е, не е навършило пълнолетие, може да сезира защитника на правата, а, така че има непосредствен достъп. Е, по отношение на сигурността и обществения ред е, получаваме най-малко 15 е, жалби месечно. Преди получавахме или съответният орган получаваше около 15 жалби, сега вече са 50, защото преди при старата структура парламентарната институция до някъде филтрираше исканията за защита, докато сега вече всеки може пряко да сезира защитника на правата. Колегиите в трите направления, е, които очертах, играят много важна роля, тъй като е, те събират необходимата информация, за да вземе защитникът на правата своето решение. Вие ме попитахте дали е, може да се и дали е необходимо да се извърши някаква процедура преди сезирането на защитника по въпроси свързани с децата може да се извърши пряко сезиране. По въпроси свързани с сигурността също, по въпроси свързани с борбата с дискриминацията също. А, онези, които а, ни сезират а, за отношения с държавната администрация, компетентността на а, омбудсмана, ние а, бихме искали те най-напред да се обърнат към съответната администрация и ако не получат от нея административен отговор или ако отговорът не е удовлетворителен, все всеки гражданин, след изчерпване на тази предварителна фаза, всеки гражданин, каквато и да е възрастта, каквато и да е позицията му, каквато и да е причината на неговото питане, може да се обърне към нас. Що се отнася до исканията, завършили успешно, изведени до успешен край. Около две трети от исканията са такива, но стига да са били обявени за допустими. Представете си, ако някой се оплаква от съседа си, който вдига шум, ние не можем да се намесим. Значи, в сферите и по въпросите, за които сме компетентни, две трети от исканията завършват с успех за жалбоподателите. Способите, с които си служим, служим са много широки. Е, начина по който могат да се обърнат гражданите към нас също, но си служим главно с е, електронна поща, имейл. Гражданинът може да ни сезира чрез електронна поща. В момента изграждаме интернета страница е, с формуляр за сезиране, но разбира се, когато гражданите се обърнат към нас с е, писмен текст на хартиен носител, е, това е, е много по-сериозно и по-добре за нас, защото гражданинът детайлизира искането си, дава цялата необходима информация, докато изпращайки електронна поща може да действа и импулсивно. Това е първият основен начин – писмо. А вторият начин е да бъде сезиран пряко нашите представители по места имаме 250 служители в Париж, където е нашето седалище, и 450 представители на място. Те са доброволци и те получават практически минимална сума 300 евро на месец. Те са хора с много добър професионален опит. Някои са били данъчни служители, други са работили в префектурите, трети са били преподаватели. Имаме и полицаи, и социални сътрудници, т.е. те много добре си владеят занаята те са на разположение, имат много силна мотивация, защото нищо не ги задължава да действат в това качество. Те просто имат желание да бъдат полезни на своята общност и за това са избрали да ни сътрудничат доброволно. Знаете, че често пъти, когато хората се натъкват на трудности в общението си с администрацията, Първото, е, което ги затруднява е, че те никога не могат да се видят лице в лице с някой човек. Те се борят с стандарти, с е, правила, никой не ги изслушва. Докато а, ние сме изградили а, мрежа, коя, в която хората могат пряко да осъществят контакт в 600 пункта на националната територия. Така хората остават с впечатление, че а, биват приемани, изслушвани, чути. И дори въпросът да не бъде решен както те искат, поне са получили съвет като граждани. Ето това е картината, която исках да обрисувам, за да отговоря на вашите въпроси, господин председател. Благодаря. Сега веднага давам думата на Мануел Агилар Белда. Sí, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre de la Много благодаря. Позволете най-напред да отправя благодарността си към обудсмана за поканата за участието ми в този семинар. Ще се спре на ролята на омбудсмана в Испания. Е, това е относително ново в нашата конституция, създадена е, е органа 1978 година. Като защитник на основните права на много високо ниво. Става дума за конституционните права и всички права, които са залегнали в хартата на основните права. По това време страната се възстановяваше от дълъг период на диктаторство, и гражданите се чувстваха напълно безпомощни по отношение взаимоотношенията им с администрацията тогава. Имаше ясно изразено подчинение от страна на гражданите пред администрацията. Основният принцип е, че гражданите трябва да са независими. Омбудсмана също е независим назначава се от Сената с квалифицирано а, мнозинство за 5 годишен мандат. Той се съвпада с законодателния мандат на страната. На второ място органа има много силни правомощия, включително разследващи може да посещава административни служби, за да провежда разследване във връзка с обвинение на обвинения, свързани с неспазване на основните права. Освен това може да предоставя консултативни а, съвети на администрациите, може да консултира изпълнителната власт – Други въпрос е дали, разбира се, резултатно се справяме, прилагайки тези си правомощия и защитавайки правата на хората. ние по-скоро убеждаваме, ние не сме съдии, не постановяваме решения. Но 80% от случаите, всъщност е, са и случаи, при които получаваме подкрепа на е, всички административни нива, местни, е, национални и 80% от нашите препоръки, отправени към администрацията, биват приемани. 35 до 40 хиляди са жалбите, които общо получаваме от физически лица 500 оплаквания идват от самия омбудсман, когато е идентифицирано някаква, някакъв недостатък или пропуск. И десетки хиляди също са оплакванията, като и идват от различни асоциации и групи, които желаят да ни съзират във връзка с възникнал проблем. Ние провеждаме разследване по всички отделни случаи, оценяваме фактите, анализираме статистиката, възоснова на което подготвяме нашите препоръки и представяме всичко това на парламента ежегодно. Освен това съставяме нашите доклади по конкретни теми, които предизвикват нашия интерес. които са възникнали като особено значими сред обществото. Имиграцията, например, е един нов проблем за нашето общество. От 2000-та година насам гражданите е, много активно се вълнуват от проблемите на иммиграциите. Има проблеми свързани с е, настаняването на е, децата на иммигрантите в училища, проблеми свързани с здравеопазването, свързано с здравните грижи в училищата, насилието в училището, шума в училището, жилищното настаняване на възрастните граждани, различни центрове за психическо здраве и центрове за закрила на малолетни. Съществуват сериозни проблеми по отношение начина по който биват третирани младите хора в тези центрове. Има най-различни оплаквания за различни наказания или пък препаратите, лекарствените препарати, които се дават на младите хора в подобни центрове. Провеждали сме разследване във всички подобни центрове, посещавали сме иммиграционните центрове, болници, домовете на възрастните хора – И имаме правомощия, възложени ни от ООН, е, правата за, Комисията за правата на човека и е, работим по въпроса на националния механизъм за предотвратяване на мъченията. Имаме специална роля и правомощия е, по отношение а, конституционалността на националните актове, нормативните актове. Имаме поддържаме взаимоотношения с е, членове на парламента и регионалните а, е, управленски органи, създадени с специализирани комисии на този принцип, които работят много добре. 80%, както казах, от нашите препоръки а, е, биват възприяти. И много хора мислят, че ние сме последна инстанция. Гражданите така мислят, че сме последна инстанция при разрешаване на техни проблеми, когато не могат да се справят с административните проблеми и администрацията, те се обръщат към нас, защото първо се обръщат към администрацията. Ако възникне проблем, за тях това е първото ниво, към което се обръщат със своите жалби, след което вече а, идват при нас. кместото в Мадрид разработва проект. Например, имаше един проект за строителство на даден обект е, който обаче се очакваше да има е, отрицателно въздействие върху, опасно въздействие върху съседните сгради. Е, съседните, хората, които живееха в съседните сгради, се оплашиха, защото изведнъж видяха, че техните домове се пропукват и те трябваше да ги напуснат. Поискаха колективно обяснение от а, кметството. Обяснено им беше, че това се дължи на стари земетръсни, земетръсни проблеми от 20-те години на 20 век. След това трябваше да се подготви специализиран доклад, технически доклад с конкретен анализ И в последствие е, успяхме да наблюдаваме наистина какви промени настъпват с е, сградите, след като бяхме сезирани. Ние представихме нашия анализ на властите в Мадрид и бяхме в състояние да докажем, че действително новия строеж е, причинява тези щети на съседните сгради. Местните власти в Мадрид се съгласиха с нашата постановка, е, а именно признаха своята отговорност и предложиха компенсаторен план на гражданите, които бяха пострадали от строежа. Освен това, някои отговорности бяха прехвърлени към компаниите, които първоначално участваха в търга и го бяха спечелили. Това е един пример само за случай, по който работихме за нас понякога е доста тревожен факт, когато работим по петициите, свързани с строителството по крайбрежието. Е, знаем, че има много петиции, които са изпратени в Европейския парламент. Ние защитаваме правата на гражданите по силите ни, защото наистина осъзнаваме, че има ограничения в законодателството в Испания в тази област. Съветваме гражданите по отношение на тази е, неравноправност, която възниква именно поради нормативния акт, е, свързан с е, строителството е, покрай крайбрежието. 10 минути не е достатъчно време, за да мога да се спра на всички тези важни проблеми, свързани с основните права, но разбира се, с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако желаете по-нататък. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на Дес Хоган. Благодаря, господин председател. А, имах подготвени слайдове на PowerPoint, но за да спеста време няма да ги показвам. Сега времето е малко сънливо. Е, е, ще се опитам да бъда по-динамичен. Благодаря за това, че ми дадете думата. Ще говоря за националните институции за защита на човешките права. Националните институции са независими организации, които са финансират от държавата. Тяхна цел е да защитават правата на национално равнище. Те са независими. Това има ключово значение. И тази независимост се гарантира. Трябва да е гарантирана от по статут или конститу... закон или конституцията. Колкото до работата, която националните институции за защита на човешката защита на човешката права вършат, Става дума за работа на национално, регионално и международно равнище. Те трябва да осъществяват интерфейс с парламентарните системи, да участват в комисии и така нататък. Ние също провеждаме научни изследвания. Много от тези органи очакват в образованието и на учители, на, държавни служители. Намесваме се, извинете, прекъсва го председателя. Тук светка една червена лампичка, която показва, че говорите прекалено бързо. Питахте а, а, за защитата а, и как се осъществява тя. Ще се върна на, на този въпрос. Ние можем а, е, е, да е, осигуряваме правна помощ на индивидите, да провеждаме разследвания, да разглеждаме жалби. Тоест, по определен начин ние а, участваме и в националните и международните норми, които се приемат. А, а, също така работим съвместно с националните съдилища. Има четири начина, по които действат националните институции. Работим с съвета на Европа. Има 36 подобни институции, от тях 22 имат статут по силата на решение на ООН. Това е така наречената Европейска група от институции за защита на човешките права. Аз съм председател на работна група, която обединява 15 от тези институции. В рамките на Европейския съюз има 18 такива а, организации. 12 а, такива имаме в Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Полша, Португалия, Испания а, и Обединеното кралство. А, Англия, Шотландия и Северна Ирландия има три такива комисии. Има пет със статут Б, един със статут С, той е в Румъния. Това значи, че има 11 страни стренки, които имат или такава институция, която е подала му база е, акредитиране, но още не е акредитирана, но или нямат подобни органи. Националните органи, тези национални органи работят в рамките на Всеобщата декларация за правата на човека разглеждаме международните законови норми и в национален план, и в посилата на ОНЕ. Трябва да посоча, че хардата не се разбира много добре от националните органи. за да можем да работим с институциите на ООН. Е, е, трябва да видим кое е, се отнася нас и кое не, тъй като капацитетът ни е ограничен. Моят колега, заместник е, омбудсмана на Испания, спомена някои от тези проблеми. Третирането на мигрантите, например, е един такъв проблем. Гражданските задължения условията в затворите, третирането на децата. Всичко това са въпроси, с които се занимаваме всеки ден. Очевидно, хартата трябва да се прилага, но необходимо е управление, насоки са необходими как тя да се прилага. Е, редовно се явяваме пред комисиите на ООН, когато сме поканени. Например, преди няколко година работихме по въпроса с прехвърлянето на затворници от една страна в друга. Националните институции за защита на човешките права могат да бъдат национални комисии, политически органи, омбудсмените, те работят в рамките на конвенцията за предотвратяване на изтезанията и редица други документи. Прекалено бързо говори и чете ораторът, чете много бързо, просто е невъзможно да се следи всичко Например, полност, е, омбудсман, е, испанският омбудсман, е, Ирландската комисия за човешки права се занимават с определени случаи. Те могат, испанският омбудсман може да прави задължителни препоръки. Ние проведахме изследване, за да видим фактически как се работи с жалбите при нас. Както казах и по-рано, можем да осигуряваме правно представителство а, на лицата. Можем да се а, бъдем призовавани да се явяваме пред Европейския съд за правата на човека. Подобен случай имаше във Франция, къде ставаше дума за стерилизация на увредени момичета. някои национални е, институции е, е, ние трябва да, трябва да подбираме много често кои жалби трябва да, кои жалби трябва да разглеждаме, защото получаваме повече, с колкото можем да разгледаме. Националните институции, които не се заминават, занимават с разглеждане на жалби, ги отправят към нас. Датският институт е пример за това. Да. Работим с националните органи, омбудсманите за защита на децата, органите за защита на, на данните и така нататък. Как следим какви са резултатите от нашата работа? Често се опитваме да правим това, което Европейският съюз, Европейският съд се опитва да прави. Е, използва пилотни е, проекти, за да види какви са резултатите от е, неговите решения. В заключение, господин председател, тези национални институции, които се занимават с жалбите, много често са засипани от жалби, имат, по тях постъпват повече оплаквания, колкото могат да се справят. А онези, които не се занимават с разглеждане на жалби, имат по-голяма възможност да се занимават с подготовка на правни реформи. можем да се намесваме пряко в съдебни дела, като се явяваме пред националните и международни съдебни органи. В заключение ще кажа, че сме готови да водим диалог с всички заинтересовани. Не трябва да чакаме Европейския съюз да ни каже, че трябва да изпълняваме хартата. Ние е, имаме мандат възоснова на решенията на съвета на Европа е, и тези решения трябва да се изпълняват. Благодаря. Благодаря много за направеното изказване. Веднага преминаваме към Серж Леонар. Добър ден! Благодаря за поканата, която ни отправихте. Представлявам институцията на генералния представител по правата на детето във френската общност в Белгия. Най-напред искам да представя накратко нашата институция. Това е институция създадена през 1991 година, когато а, ратифицирахме Конвенцията за правата на детето. Това е част от правителството на френската общност в Белгия, но имаме гаранции за независимост от правителството в своята дейност. Сега ще е, поговоря и за нашата мисия. Най-напред е, длъжни сме да разпространяваме информация за е, Конвенцията за правата на детето. Освен това, следим за правилното прилагане на законите в тази сфера. Имаме за задача и да внасяме препоръки в различни държавни органи. Организираме работни групи по конкретни въпроси, които могат да бъдат свързани, например, е, с е, ратификацията на конвенцията от 1996 е, година. Също така имаме за задача да получаваме индивидуални жалби. Значи е, по всички е, тези е, въпроси, свързани с индивидуалните жалби, искам да обърна повече внимание, защото именно в тази връзка сме поканени. Ние сме институция на френската общност, подчертавам. Белгия е сложна страна, и въпросът за правата на детето е хоризонтален. Той засяга много сфери и много политики. Може би е добре е, да е, направим разграничение е, как управляваме жалбите. Значи, е, е ние получаваме жалби, е, свързани с компетентността на френската общност. Естествено, по отношение на тях имаме прерогативи имаме възможност да определяме срокове, да поискаме досието, да ни се дава информация, искаме достъп, имаме възможност да, да искаме достъп до всички сгради, които се финансират от френската общност. Това са определени прерогативи, но някои от тях използваме много рядко. Просто имаме ги признати е, но някои е, почти не използваме. Е, има, разбира се, и въпроси, които са от компетентността не на френската общност, а на федералната държава. Каза ви, Белгия е много сложна държава, със сложно държавно устройство. Имаме федерално равнище, регионално равнище, автономни общности. Така че има някои въпроси, които са и от компетентност на федералните органи. По отношение на децата, мерките за, по отношение на ненавършилите пълнолетие правонарушители, тези мерки са в компетентността на съдебната власт. Но пък, що се отнася до мерките за настаняване, мерките за придружаване, те са от компетентността на отделните общности. Значи, принудени сме поради това разпределяне на мерките и компетентността за тях на различни равнища да си сътрудничим помежду си. По отношение на международното осиновяване имаме два централни органа. Е, централен федерален орган, който следи за валидността на е, документите, е, дали са валидни дадените съгласия и направените волеизявления. Имаме един централен орган на френската общност, който не е федерален, който се занимава преди всичко с придружаването на лицата. Също така, е, по отношение на е, родителските права някой път може да се наложи е, оказване на защита и френската общност има известни правомощия. Така че, както виждате, нашата институция изначално се предполага да сътрудничи с други институции, които имат компетентност по въпроси, по които ние нямаме такава компетентност, така че не е възможно ние да упражняваме правомощията си и да си вършим работата без да действаме в взаимодействие с останалите структури, които имат компетентност по отношение на децата. За това са ни необходими постоянни контакти. Не винаги е лесно. Защото ако имате федерално равнище, е, винаги има една така тенденция всеки да дърпа чергата към себе си, да твърди, че правомощията са негови. Ще дам като пример едно младо момиче, което беше изоставено тук в Белгия. Нейният баща имаше разрешение за пребиваване в Великобритания, а тук в Брюксел бе изоставено момичето без документи е, и не можехме да я върнем в Англия, защото нямаше документи. Е, в нейния случай е, обмислихме възможността за прилагане на член 56 от регламента Брюксел 2, а, и направихме съвместна среща с всички заинтересовани органи, включително прокуратурата. Е, значи е, имаме е, такива възможности да проявяваме поне инициатива. Мога да кажа, че ние имаме морален авторитет по-скоро е, ние е, така е, установяваме факти, действаме като интелектуален мозъчен тръст и предлагаме инициативи, чрез които да бъдат решавани подобни проблеми. Имаме и някои други мисии. Мисля, че в институция като нашата е много важна съвещателната функция, консултативната задача. Когато хората имат нужда от информация, ние сме длъжни да им я предоставяме. И е, също така е, изпълняваме е, запитванията на хора, които се нуждаят от съвети. Когато става дума за защита на деца, трябва да имате обучени хора, които са готови да разпространяват такава информация. Също така, от нашата съвещателна функция проистича и функцията ни да ориентираме идват при нас хора, някой път са деца, често пъти подрастващи. Е, Голяма част от жалбите пък идват от родители, от хора, които са близо до децата и в рамките на функцията си за предоставяне на информация ние сме длъжни да ги насочим, да ги напътим, ако случайно въпросът не трябва да бъде отнесен към нас, а към някой друг орган. Господин председател, бих казал, че Нашата институция по принцип е институция на последна линия. Ако някой се обърне към нас и средствата, с които разполага, не са изчерпани, ние можем да го напътим или да търси административно решаване на въпроса, или съдебно решаване на въпроса. Има хора, които не познават структурите на френската общност, затова сме длъжни да извършваме такова напътване, насочване на хората по принцип сме така институция, към която е редно хората да се обръщат на последно място. Мога да ви кажа, че имаме комитет за придружаване и не сме така проследявали цифрите. Борбата за правата на детето е ежедневна. Ще дам пример. От доста години се е, борим е, против е, лошия успех на учениците и тяхното отпадане от училище в френската общност. Трудно ми е да дам цифри, защото по принцип така статистическите данни не са много положителни и окоръжителни, но от 10 години се борим и в крайна сметка правителството зае позиция и каза сега започваме борба против повтарянето на класове и в съответствие с препоръките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и другите международни организации. Е, тази борба е, трая 10 години, но е, беше съвсем уместна. Не мога да кажа, че сме излезли победители от нея, защото има много сдружения на родители, които ни помогнаха в нея и които е, ни съдействаха да е, раздвижим правителството. Така че имаме комитет по придружаването и този комитет следи нашата работа и е, я контролира. Благодаря. Сега давам думата на Питър Рединг. Uh, Добър ден. Щях да ви представя една много красива PowerPoint презентация, но технологията ни надви. Така че ще се опита максимално да се спра на темата си без а, е, тези нагледен материал. Искам да говоря за е, пет основни въпроса. Първо, искам да ви кажа кои са основните наши правомощия и функции. После ще ви кажа как е, обработваме жалбите и докъде стигаме. А на трето място искам да засегна и въпроса, свързан с стратегическото правораздаване, защото всъщност ние там предоставяме също помощ на отделни лица. И на четвърто място ще се спра на някои основни бариери в нашата работа и е, ще поговоря за бъдеще защо бъдещето на нашите процедури, защото това е, вероятно ще има въздействие и върху други сродни органи в Европейския съюз. На последно място ще направи някои заключения. Първо, Нашата комисия е независим орган, както и други подобни национални органи, които защитават е, равенството при защитата на човешките права в общество. Както вече бе споменато, съществуваме от октомври 2007 година. Що се отнася до правата на човека, ние имаме редица правомощия и задължения. Първо, предоставяме съвет и консултации на лицата по редица начини. Можем да провеждаме всъщност и е, е съдебна, е, да участваме в съдебния процес като приятели на съда. Е, ние също така можем да сезираме съда тогава, когато според нас има нарушение на правата на а, отделно лице. Освен това можем да провеждаме разследване в конкретни а, сектори. Това е изключително важно за нас, защото когато видим, че има систематични проблеми, можем да направим своето проучване, за да можем да предизвикаме промяна в обществото. Например, скоро сме правили подобни постъпки по отношение на а, злоупотреба с, с хора с а, увреждания, а, престъпления в свързани с проява на омраза, а също така и правонарушения срещу а, хора настанени в институции или трафик на хора в Шотландия. Нямаме правомощия да представляваме лицата, по тези случаи, освен по жалби, свързани с дискриминация. Опитваме се да използваме другите си правомощия творчески, за да можем да заобиколим тази липса в нашите правомощия. Що се отнася до жалбите а, и оплакванията, подхождаме по два основни начи. Лицата могат а, и организациите да се, ни сезират с помощта на а, линия за предоставяне на помощ. Е, там разполагаме с 50 души персонал, към които гражданите могат да се обърнат по въпросите с нарушение на правата на човека. Що се отнася до организацията, е, правни фирми или така нататък, ние също ги насърчаваме да се обърнат към е, нашите служители, при положение, че биха желали да ни сезират по някои проблеми или по конкретно дело. Освен това, имаме и много подробно описание от насоките на нашата интернет страница, какво можем да направим, как, как хората могат да ам, пускат своите жалби, къде да ги насочват, какво да правят, ако не могат да намерят разрешение на тези жалби. Освен това, ние можем да ги запознаем с останалите организации, кои, които биха могли да сезират различни центрове, омбудсман и така нататък. Друга важна област, която е свързана с предоставането на помощ от наша страна, е програмата ни за безвъзмезна помощ. Мисля, че 10 милиона лири стерлинги разполагахме миналата година, с която предоставихме на а, различни организации, които се бяха обърнали към нас и лица за предоставяне на помощ. Някои от тези организации наистина могат да помогнат на гражданите. По отношение на жалбите, които сме полагали от нашата хелп линия, вече 2600 жалби сме обработили, свързани с 5600, прощавайте, с човешките права. Като че ли някои груби повече оплаквания изпращат към нас, предприяхме анализа да видим защо така стоят нещата. Например, 469 и от хора с увреждания и 364 от етнически емоцинства, а само 16 от е, хомосексуални, е, хомосексуалисти. Да значи, трябва да направим много повече, за да насърчим тези други а, е, групи, които не се обръщат към нас с жалбите си, за да, и да разберем защо не го правят. По отношение на отрасли и сектори, проблемите са следните. Централното управление, централното правителство всъщност най-често към него са насочени жалбите, както и здраво, здра, системата за здравеопазване. Тоест, на практика, това са тези сектори, които са свързани директно с работа с граждани в Обединеното кралство. Третата област, за която исках да говоря, беше начина по който ние се занимаваме с така нареченото стратегическо правораздаване. Uh, Тъй, това много оплаквания наистина имаме и трябва много внимателно да подхождаме, за да се справим именно на най-важните. Там, където съдилищата в, трябва да вземат крайното решение. Имаме своя стратегия по отношение на различните случаи, а именно борба срещу тероризма, протести и проблеми насочени срещу полицията, неприкосновеността, различните съкръщения, които в крайна сметка водят до нарушаване на човешките права. Това са големи проблеми не само за Обединеното кралство, но и за целия Европейски съюз. Що се отнася до броя на делата, които сме участвали? 63 а, а, национални, 60, 16 в а, Европейския съд човешки по човешки права, две които, за които говори и ДЕС. Три от нашите е, собствени е, правомощия, свързани с е, нормативните актове. Един случай Колман делото за увре... човек с увреждания. Няма да се спра на това, но ще се спрема на едно дело от скорошната ни практика, свързана с хартата, което според мен е много интересно, защото иллюстрира как всъщност нашите органи биха могли да помогнат на европейско ниво по отношение тълкуване на хартата. НС срещу а, а, вътрешния министр. С наклона на черта 4-1-1 наклона на черта 10. Става въпрос за решение от 22 септември на прокурора, прокурорско решение. Много интересно дело. Правото на убежище и регламентите, въведени 2003 година. 343 регламент от 2003 година. Трябва да се вземе решение в държавата членка, в която лицето търсещо убежище е влязло в Европейския съюз. По-циничните от нас ще кажат, че по този начин всъщност това по известен смисъл е решение взето, за да се спрат лицата да идват в страни, като Обединеното кралство, например. Ставаше въпрос за афганистанец, който е влязъл в Гърция и иска обежище в Обединеното кралство, където е, докъдето е достигнал. Неговите аргументи. Е, жалбата му трябва да се разглежда именно в е, Обединеното кралство, а не в Гърция. Защо? Защото условията за търсещите обежище в Гърция са толкова лоши, че в крайна сметка се нарушават основните права на достоинство, правото на търсене на обежище и даване на обежище и така нататък. Прокурорът разгледа е, въпроса, но първо, преди това ще се върна на 30 протокол. Обединеното кралство и полското правителство постигна споразумение по отношение тълкуване на хартата. И е, Проблемът е дали има е, хартата пълно приложение и е, въздействие върху делата в Обединеното кралство. А също така, по какъв начин се отнася по отношение на лицата в Полша? Amnesty International, Комисията за беженците и другите институции декларираха интереса си по отношение значимости на, този, на това дело. И МСС срещу Белгия и Гърция. Това е едно друго дело, което искам да се позова. Сходно. Но тук вече става въпрос за лице, което стига до Белгия, влизайки на територията на Европейския съюз през Гърция. Решението беше, че няма нарушение на член 3 и тук лицето бе върнато. Но, накратко, в крайна сметка, крайното становище е следното. Съвета е, съда постанови, че въпреки тревогите относно положението в Гърция, Обединеното кралство следа, следва да разгледа въпроса дали е, лицето трябва да се върне в Гърция. Не става въпрос за автоматично решение за връщане обратно, но какво означава това? Ако решението се потвърди, тогава правителството в Обединеното кралство и другите държави членки ще трябва да решат дали да не се разрешават подобни дела в собствената им страна, а не както в случая в Гърция, откъдето делото е тръгнало. Съвсем накратко. По отношение на пречките искам да се спра. Предоставянето на помощ за е, лицата, вече засегнах този въпрос, е, но много от националните органи също така са изправени пред проблем, свързан с е, почти 50 намаление на финансите през следващите години също така нагласите на медиите по отношение на проблемите свързани с основните права и на последно място имаме и проблем свързан с това дали може да се намесят националните органи в, на общностно ниво, ако не се разреши определен проблем на национално ниво за момента, накратко казано, отговорът е, че не може да се намесят организации като нашата, НПО-та, разбира се, не могат, което според мен е сериозен проблем, свързан с Европейския съд за правата на човека – и тяхната система. Много а, разговори съм водил в, на тази тема, така че струва ми се, че Европейския съюз би трябвало да обърне по-голямо значение именно на този въпрос, предвид все по-голямата роля на хартата и на националните органи за а, защита на основните права. Благодаря ви. Е, е. Това беше много интересно. А накрая ще дам думата на господин Батлер. Благодаря, Неодавна научих, е, че някой е създал политическа партия, наречена Anti-PowerPoint. Изглежда, че тя има представители в Европейския парламент. Днес ще говоря по три въпроса. Първо ще прегледам жалбите в страните членки. Второ, права и тяхното схващане и възможността по-ефективно да се поставят във връзка жертвите с органите, пред които те могат да се оплакват. Първо става дума за законът, който третира случаите на дискриминация. Тоест няма да се занимавам с други области на нарушаване на основните права цифрите, които ни предоставят органите, които се занимават за защита на правата, не обязателно отразяват кумулативните цифри. Имаме една таблица с две колонки в компютъра, не можете да я видите за жалост. Какво показват тези цифри? Има много големи разлики между страните членки и броят на регистрираните казуси. В някои случаи има няколко, в някои страни има няколко с хиляди регистрирани случаи, в други страни няколко стотин, в някои по-малко от 10-20. Данните са 2010 година, подобни са и за 2009 година, за което имаме също данни. Направили сме корекции, за да отразим броят на населението. Естествено, че по страните с по-голямо население може да очаквате повече жалби, в по-малките страни по-малък брой. Но дори и когато се направи тази корекция, все пак има много големи разлики между страните членки по брой на жалбите. Значи не става дума само за разлики в броя на населението на страните. Може тези цифри да се вземат така, на а, номинална, по номинална стойност и трябва да се каже, че да се каже, да, в някои страни има повече оплаквания, примерно в е, Франция, Швеция, Великобритания, хиляди оплаквания, т.е. в тези страни положението е по-лошо. Това би било така доста наивно тълкуване. По-скоро трябва да се каже, че разликите а, се дължат на начина по който се разбират тези права в тези страни, информацията за, относно органите, към които могат да се отправят, оплакванията. Едно широко изследване, което на 23 000 души от различни етнически групи и иммигрантски групи, показаха следното. 80, 60 и 25 различни нива на познания. 80% не можеха да нарекат да назоват нито една организация, профсъюз, неправителствена организация и прочие, което, към която биха могли да се обърнат. Когато им се предоставяше е, име на такава организация, 60% казваха, че не са я чували, а и накрая само 25% от анкетираните знаеха, че може да има защита срещу дискриминация, примерно при е, разглеждане на жилищни въпроси, достъп до работа и така нататък. Какво значи това? Не става дума, че не става дума само, че хората чукат не на оная врата, на която трябва, а на много, много случаи дори не знаят, че съществува врата, на която да почукат. Това също и обяснява защо има така висок брой а, е, нарушения, а, е, за които изобщо остават неизвестни. Един голям брой казват, е, че въпреки че са били жертва на дискриминация, не са се оплакали. Тоест, тези цифри могат да бъдат много по-големи, все още не знаем какъв е мащаба на проблема. Кои, кои са тези, които всъщност успяват да се оплачат? има значи, няколко фактора, които им пречат да почукат на вратата, на която трябва. В някои държави има редица органи. Е, примерно един орган се занимава с случаите на дискриминация, е, друг орган се занимава, занимава с други проблеми, примерно с защита на правата на децата, правата на увред, хората с увреждания, е, трети се бори с изтезанията и така нататък. Е, четвърти с административни нарушения и така нататък. Тоест, това е една пъстра мозайка от различни органи, която обърква тези, които искат да се оплачат. В някои случаи правомощията и сферите на дейност на тези организации се застъпват или дублират. Някъде има много такива организации, но има и празноти в Тоест, по някои въпроси хората няма къде да се оплачат. Просто защото няма на кого да се оплачат в съответната страна. Интересен въпрос е какво става на практика, когато хората отидат и се оплачат не там, където трябва. В момента правим изследване, чието резултати ще бъдат публикувани през пролета. То се основава на а, интервюта с, в 8 страни членки с 200 жертви, жалбоподатели. И едно от, един от въпросите, който ще зададем на тези хора е как ви прехвърлят от една организация в друга? Ако се обърнете към не тази организация, която трябва, как тя ви посочва към кого всъщност да се обърнете, за да се оплачете? Дали а, се връща жалбата обратно без всякаква, всякаква насока, къде трябва да бъде отправена или се дава съвет по този въпрос. Една от възможностите, нещо, което ми напомниха и от тези, които говориха преди мен, е създаването на национални а, а, на национални органи с, широк мандат, а, за да се а, Разбира се, те трябва да имат достатъчни ресурси, а също и да имат възможност да се свързват с органите, които правят законодателството и също да помагат за по-доброто разбиране на наличните възможности. Всички в Европейския съюз постепенно се увеличава броят на тези органи, на които се даде на право да разглеждат оплаквания. Национални такива национални органи за защита на човешката права. Е, Имам една много интересна карта. Уверявам ви, много е хубава. Не, може да, не мога да ви я покажа. А, каква е ползата? Мисля, че тези цифри чухме от други изказващи се. Ако може да ги да пропуснете подробностите. Подробностите е да има такова, такъв национален орган за защита на основните права е да се насочват хората да не чукат на грешната, не на тая врата, на която трябва. Съществува обаче и рискът, ако се обединят организациите, за да се създаде един такъв единствен референтен пункт, може средствата, които те разполагат, да бъдат намалени. Могат да се създават общи организации, е, така организация, чадъри, ако можем да кажем, в която се, в която се объединяват различни организации, а, е, обаче а, е, има а, една а, врата, на която жалбоподателят да покчука. А, това също има своите недостатъци, защото то, това не гарантира преодоляването на а, празнотите, попълването на празнотите също така, моят може, може да се решава по пътя на солидарността. всеки орган да решава, да разглежда жалбите, ако са сравнително прости и, може да ги, е компетентен да ги реши. Пренасочването на жалбите също трябва да се прави, добре е да се направи вътрешно, да не се връща обратно на жалбоподателя. И накрая да имаме един единствен интерфейс. Каква е възможността за това? За тази цел трябва да имаме необходимият софтуер, който може да бъде използван, за да може лицето да отговори редица въпроси, така че да се уточни кой орган може да реши неговият въпрос. Става дума за интерактивно анкетиране на е, онзи, който е, подава жалбата. Имаме такъв проект, наречен проект е, Яснота, Clarity. В процеса на подаване на данните, софтуера ви предлага формуляр за оплакване, който след това се отправя към институцията, която може да го разгледа, която е компетентна да го разгледа. Това а, а, не е осложняване на, на структурата и също времено помага на жълбоподателите да се насочат правилно. Благодаря. Ще се спра до тук. Много ви благодаря. Беше много интересно това изказване. Сега въпроси от аудиторията приемаме. Мисис Алкен. Госпожа Алкен. Благодаря господин председателю. Много благодаря за направените интересни изказвания. Имам въпрос към а, испанския омбудсман. Знаете ли, Испания е основният ни клиент в комисията по петиции. Толкова много са жалбите от Испания, че нямаме усещането, че вашата система функционира. Просто хората а, не знаят къде да се обърнат. И ако а, мога да се изразя съвсем меко, те не се ползват от подкрепата на испанския омбудсман. А, първият огромен проблем е законът Костас. Той а, явно е добър закон, но се прилага много произволно. Значи, представете си, нов хотел ще се изгражда и хората си губят къщите. Това всичкото е свързано с пари. Значи, как се прилага законът? Второ, устройствените закони в различните региони. Аз съм се занимавала специално с Валенсия – там самите устройствени закони предполагат нарушения на основни човешки права, които са закрепени в правото на Европейския съюз, а и в Испанската конституция. Обаче хората не могат да си позволят да сезират съд, защото е скъпо. Е, делата се точат с години и струват цяло състояние. И никой не им помага. Единственият омбудсман, който понякога ни е помагал, е бил някой регионален омбудсман. А, значи в Валенсия това беше регионалния омбудсман и след това жената беше уволнена. Така че искам да ви попитам, наистина ли смятате, че Испания защитава основните права на човека? В достатъчна степен, така че да не трябва хората да се обръщат към Европейския съюз. Благодаря. Е, имаме още 10 минути, в които можем да ползваме превод. Много интересен е вашият въпрос, но може би той може да бъде изяснен и в двустранен план. Не, не, огромен е, е тук е, проблемът и ние имаме много голям доклад в парламента по този въпрос. Затова задавам питането. Господин е, Бощинаро, към господин Рединг, кратък коментар и два въпроса. Имаме е, много е, интересен случай с един френски аптекър, е, който не можеше да отвори аптека в Великобритания, защото британското законодателство не му позволяваше. Може ли вашият орган да съдейства при това явно нарушение на правата на човека? Второ, можем ли да смятаме, че рано или късно британското правителство ще се присъедини към хартата за основните права. Те се ползват от изключение, те не я прилагат. И трето, преди няколко месеца чух министър-председателя Камерън да казва, че Великобритания се замисля дали в бъдеще да не прилага и да не спазва решенията на Европейския съд по правата на човека. Това шокира Европейския парламент. Какво мислите по въпрос? Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на всички оратори, които се изказаха. ще се върна на това, което каза последния оратор, господин А, разминаването между информацията за гражданите и реалното положение. Значи има два проблема. Първо, гражданите нямат информация за правата, с които разполагат и за правата, с които ще се ползват при спор. И второ, ня... и се разминавания, защото няма един гише. И, е, както каза е, Доминик, е, за механизма във Франция, там съществува един гише, което позволява вътрешно да се извърши разпределение, разпределение на поступилата жалба. Мисля, че всичко това много затруднява европейските граждани. Липсата на такова единно гише и тази липса на информация. Да, има харта на основните права. тя съществува за да се защитава с приоритет европейският гражданин. Има доста изкривявания и е, различия е, в правомощията на омбудсманите, когато съществуват. Преди няколко дни изслушахме полския омбудсман е, пред е, комисията е, по петиции. Когато е, има съдебно решение, е, полският омбудсман има реални правомощия е, да се намеси и. Е, е това е, не съществува в други страни. Защо няма, например, омбудсман навсякъде? Защо европейският гражданин да няма лесен достъп до информация е, за правата си? Е, защо да няма достъп до централизирана такава информация, за да може да упражнява правата си? често пъти е, сме разисквали такива въпроси е, в комисията по петициите. Аз ще дам един пример, който ми е много близък. Е, Югендамт в Германия. Е, развода на е, съпрузи, от които единият е немски граждани, на другият не е. Това е често срещан въпрос пред комисията по петиции. Ако можете да получите а, информация а, в а, Берлин а, лесно, а, това ще допринесе за разсичането на този гордия възъл, който съществува от години. Защото комисията няма правомощия в тази сфера. Тя може само да насочи хората. Имали сме много, много случаи. Просто ги пренасочваме към други органи, които могат да им помогнат. Но във всеки случай би трябвало да има омбудсмани, които да са свързани в мрежа и да си сътрудничат. Тогава всичко ще се решава 10 пъти по-бързо. Повтарям въпросите си. Защо омбудсманите имат различни роли и различни правомощия? Защо няма омбудсмани навсякъде? как да се осигури координация на омбудсманите в тяхната дейност. Благодаря. Мисля, че имаше и още един въпрос. Благодаря. Извинявам се за това, че не присъствах на сесията до сега, но бих добавила за закона, е, още една бележка е, по закона за крайбрежието в Испания, тъй наречения закон Костас. Е, много са оплакванията от испански граждани и искам да знам дали разбирате, дали си давате сметка, че тук не говорим само за въпрос с испанско значение, с значение за Испания. Това е въпрос с значение за Европа. Мисля, че би трябвало да се съобразите с това. Благодаря. Тук още един въпрос искаха да зададат колегите, след което ще преминем към отговорите. Да, понеже все още и имаме превод, ще говоря на немски. Имам два въпроса. Първо, въпрос към различните омбудсмани, които работят в отделните държави членки в, в различни превъплъщения. До каква степен вашата работа е публична? И как правите разлика между строго индивидуални специфични случаи и хипотезите, в които се очертава някаква тенденция. Да кажем, испанския омбудсман има телевизионна програма и някой от своите случаи разисква публично пред телевизионна аудитория. Имам въпроси към господин Рединг, съвсем набързичко. Говорим за харта е, за правата на човека, обаче е, Великобритания, Полша и Чехия, евентуално, ако приемем тази промяна на договора, са държави членки, които се ползват от правото да не прилагат хартата. Те имат тъй наречения опт-аут. Въпросът ми е какво означава това на практика? В какво се изразява реалната разлика на тяхното правно положение от гледна точка на интересите на хората? Благодаря. Най-напред давам думата на испанския омбудсман. Благодаря, господин председателю. Сега отговор на госпожа Алкен. В вашето изказване се криеха няколко въпроса. Най-напред, това, че правната система в Испания е сложна, е, бавна, това е вярно. Но и омбудсмана се оплаква непрекъснато от същото. Като че ли администрацията непрекъснато издига нови препятствия а, по пътя ни. Непрекъснато затруднява работата и на съдиите. Да, тези пречки съществуват. Ние имаме и регионално равнище, имаме автономни общности, а от друга страна имаме и национални съдилища. Това са все различни нива на правораздаване, които гражданите трябва да изчерпят преди да стигнат до омбудсмана и да го занимаят с въпроса си. Сега, е, по въпроса за правата на човека в Испания и дали те се гарантират, зная, че много жалби е, биват подавани до Комисията по петициите в Европейския парламент. Аз е, често пъти ви навестявам явявам се и пред комисията в Испанския парламент, така че имам представа в различните законодателни органи какви процеси се развиват. Мога само да кажа, че жалбите, за които вие говорихте, госпожо, проистичащи от действието на закона за вторите жилища, са немалко, но имаме немалко жалби, свързани с дискриминация, неравнопоставено отнасяне и така нататък. Защото испанският закон всъщност много солидно урежда without translation, without microphone. Ah. And using the microphone. So please, Mr. Boudis, if you just want to, si vous voulez it's choisir. Non, non, it's working. Maintenant, ça marche. Et est-ce qu'il y a encore la traduction Si. Maintenant, ça fonctionne. Traduction. Oui. Muy brevemente, si me permite el presidente, yo creo que ya, ya funciona, ¿verdad? ¿No? A mí sí. Uy, ¿Me oyen? Le membre français.